Jesus. Uh, good afternoon, colleagues, and welcome, um, to, especially to our guests and Добре дошли на нашите гости. Извиненията ни за това, че малко по-късничко започваме. Обикновено е, следобните заседания и изслушванията ни започват в 3 часа, а сега в 2 и може би за това е, хората е, присъствието е толкова слабо, но аз предлагам да но предлагам да, да е, започнем. Сигурен съм, че колегите ще се присъединят към нас е, своевременно. Важно е така или иначе да започнем след като гостите ни имат друга програма и не можем да ги караме да чакат. Сега ще започнем с предизвикателството пред борбата с организираната престъпност. Това е по инициатива на нашата комисия за граждански свободи. Искахме да установим, да видим какво е състоянието на нещата с тероризма и организираната престъпност. Е, естествено, ние имаме, е, сме дълбоко заинтересувани от е, това състояние на борбата срещу тероризма. Имаме лица законодателни досиета. Всички те са доста сложни, деликатни, е, по своето естество. Имаме и такива свързани с изпиране на пари, финансиране на тероризъм, терористични актове и разбира се търсенето на баланс между борбата с тероризма и гарантиране на сигурност и същевременно зачитане на е, индивидуалните личните права и личните свободи на хората. Това е едно трудно постижимо равновесие и е, за това ни се ще тук сега да видим е, е какво е със състоянието на нещата във връзка с е, тероризма и организираната престъпност. Може би не е нужно да си припомняме е, всички е, случаи на терористични актове в Европейския съюз. Само ще спомена Манчестър от преди няколко дни. Това са неща, които не могат да е, не можем да забравим, когато говорим по тази тема. Ще организираме работа си в две сесии. Първата ще бъде преглед на е, раз, заплахата от тероризъм и сериозни престъпления и втората връзките между сериозните и организирани, тежки организирани престъпления и тероризма е, един от поканените оратори, госпожа Джесика Сюрс, която е, отговаря за анти... стратегията за борба с радикализацията. Трябваше да говори по въпроса за чуждестранните бойци, но поради оправдателни причини не можеше да присъства. Е, така че ще започнем с първата сесия преглед а, е, е, на а, е, развитието на тер... заплахите от тероризъм и сериозни престъпления. Първият а, оратор е Вил Ван Гемерт, заместник заместник изпълнителен директор за оперет... оперативния отдел на Европол. А, имате думата, господин а, Ван Гемерт, за 10 минути. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати и гости. Благодаря на комисията Либе и на председателя за поканата. Искам да ви е, кажа колко съм удовлетворен от това, че Европол е, има възможност да, е, бъде, да участва в вашите дебати. Е, е в миналите години сме говорили по тази тема, но от по-различен ъгъл, във връзка с бюджетните перспектива. Ние всъщност се занимаваме и с събиране на информация. Съвсем накратко да ви запозная. Е, миналата е, година е, помогнахме чрез нашата връзка да свържем, да, чрез нашата и портал да свържем няколко органа и също така да подкрепим 4000 случая, много от които сериозни. Европол се опитва да се занимава с сериозните престъпления в Европейския съюз, дали киберпрестъпления престъпност, дали е, сериозни, тежки организирани престъпления. Съответните отдели се занимават с това. От 1 мая е в сила новия правилник и мисля, че с, новата ни е, е, структура ще можем да подпомагаме по-добре държавите членки. Бих искала да ви брифирам. Това беше накратко за Европол, тъй като се очаква от мен да ви запознае състоянието на организираната престъпност и връзката с тероризма. Ще започна с ударение върху организираната престъпност и след това ще кажа няколко думи за тероризма ще се възползваме един от е, водещите продукти, е, сокта. Това е, е един продукт е, за оценка на е, организираната престъпност, който предоставя информация за това какви са най-наболелите е, е, е, тенденции в престъпността. И това ни. Е, е самия политиката и политическия цикъл в тази връзка е в процес на финализация до края на месеца. Използвайки този продукт, е, мога да ви дам е, ясна представа за е, пазарите, така да се каже, на, на, на, на престъпните пазари тази в момента. Ние получаваме информация от държавите членки, използваме и базата данни на Европол това е един подход, който почива върху доказателства за борба с организираната престъпност. 2013, което беше представен последната сокта, ние докладахме за 3600 престъпни групи в Европейския съюз, сега 5000 са под разследване. През последните няколко години над 180 лица участ, са участвали. Е, повечето от тях, е, повечето от тези групи е, са съставени от повече от една лица, от повече от една националност. И винаги има представител на държава членка. Друг интересен, интересен факт, сравнение с преди 4 години, е, че 45% от групите участват в повече от една престъпна дейност. Тоест, през 2013 ставаше дума за 32%, сега този процент е скочил Същевременно е, трябва да кажа, че много е, е, криминални дейности стават все по-сложни и изискват е, много е, умения, освен технически опит. Е, в това отношение е, ние вече докладваме за престъпността като един е, и с ставихме модел на, на отделните престъпления. Сега да се спърна е, е, отделните видове престъпност, киберпрестъпност. Е, ще има отделна сесия за това, но това е наистина много е, странен е, дейност. Е, използва се е, от много е, способни, много, много кадърни и опитни е, престъпници с е, специфични познания. Е, имаме. В СОКТА ние сме е, идентифицирали три типа е, киберпрестъпления. Първо, зависими от е, компютрите. Това са престъпления, които могат да се извършат само чрез компютри. Е, вторият тип е, е, е експлуатация на, сексуална експлуатация на деца и второто е, използване на е, документи за плащане, разплащане. Първия вид е, се отразява върху всичките ни видове криминални, всичките видове престъпна дейност. Те всичките някакси се, са обхванати от киберпрестъпността. Става дума за незаконни услуги, които и незаконни продукти, които е, са на разположение в тази област. Е, този е, най- най-големия престъпен пазар в Европейския съюз все още е в, се, се върти около а, а, е, дрогата. 75% от организираните групи е, а, с, участват в а, трафика на, на, на наркотици, и, както и в други престъпления. 65% от организираните престъпници, които участват в а, наркотърговията, участват и в друга а, а, престъпна дейност, като търговия с а, фалшифицирани продукти или пък е, пре, трансфер на мигранти. Е, те е, обикновено рекламират и продават всички видове дрога. Либия се оказа напоследък един център за разпространението на канабис в Северна Африка. Е, обикновено е, най-много се занимават с е, трафика на кокаин, но напоследък се забелязва промяна в частта синтетична дрога, психоактивните вещества преди всичко. Те представляват сериозна опасност. През последните пет години над 420 нови психоактивни вещества са били е, е, открити в Европейския съюз за пръв път. Тоест Европейския съюз си остава и производителен център и е, разпос... пазар на тези е, е, вещества. Третия пазар е, е организираната престъпност, свързана с е, имущество. Тук е, става дума за е, е престъпления и на, на недвижимости, и на е, автомобили. Е, тези престъпници, престъпниците, които се ангажират с този вид престъпления, са много мобилни и са сериозни професионалисти. Те се възползват, разбира се, от кибер възможностите, от техниката, е, използват и техника, за да продават, да върнат на пазара откраднати стоки. Четвъртия пазар е, е, е контрабандния. Е, той, е, в него работят най-много е, престъпни групи и броя им нараства последните 4 години. Печалбата на контрабандистите наистина е, из, възлиза на милиарди последните една година. Е, тук е, злоупотреба с документи е, е също такава престъпност. Например, е, даване под найем на е, документи за самоличност е една от най-така разпространените дейности, повторно използвани, използвани от няколко документи, след това се използват от групите за организирана престъпност тези групи използват притока на мигранти към Европейския съюз, но и традиционния поток от хора от източна към западна Европа. Това сега се замени с много, много бройни и най-разнообразни маршрути и потоци в същата посока. Изпирането на пари е следващия пазар. Той е свързан с всички е, престъпни дейности, както е ясно. Е, тук е, престъпни мрежи използват последните технологии и възможности за производство на фалшифицирана валута. Използват се най-модерни методи. По този начин изпирането на пари е, става все по-трудно в техническо отношение за правоприлагащите органи. Данъчните, е, данъчната сфера е, е от основно значение в този бизнес неформалните системи за трансфер на пари. Халал са един от примерите, но и нови методи на плащане също вече са разработени и е, появяват се е, синдикати за изпиране пари, които работят в сложни финансови е, схеми за изпиране на пари, които идват от организирани престъпления. В тази област СОКТА препоръчва няколко приоритета. Всяка заплаха, престъпна заплаха, разбира се, е важна за сигурността на хората, но от СОКТА набелязва пет такива. Киберпрестъпления, наркотици, контрабанда на мигранти и изпиране пари и търговия с имущество. Е, различни е, механизми на, на престъпление е, са набелязани, кри, криминални финансови изделки, изпиране на пари и други. СОКТ представи тези констатации на съвета и съвета сега взема решение по пете пазара, които споменах, като добави и огнеселно оръжие, е, и е, екологичните престъпления, е, като възприема един общ приоритет, който е финансиране и изпитане на пари. Сега няколко думи по тероризма, тъй като се очаква от мен да кажа това. Всяка година ние докладваме за тероризма чрез следващата седмица ще ви представим данните за 2017. Е, САЩ, в САЩ е, се констатират е, е, из, добре планирани нападения, но и спонтанни такива от е, по-малобройни е, извършители. Е, ако погледнете какви са проблемите в този момент и пред правоприлагането в борбата с тероризма, ще е, ви спомена няколко всъщност. Голям брой потенциални извършители, е, част от тях са в Еврейски съюз. най различни е профила на е, възможни нападатели. Или е, мрежи, групи, или, или единични, единични е, е, лица. Много мобилни е, са тези групи. Една мобилна мрежа, която подпомага тези дейности. Е, използват е, е, кодирани комуникации, средства за комуникация и накрая имаме и така наречените меки мишени цели, които представляват сериозна заплаха за сигурността. В някои нападения е, на е, вълцединаци е, прозира така вдъхновение или подсегателство от е, някакъв, от ISIS, от ИДИЛ, е, други са пряко е, възложени от ИДИЛ. Използва се е, притока на бежанци, е, за да се изпо... изпратят е, нападатели и терористи е, чрез тях. Тези са е, няколко такива, за които знаем, вече живеят в Европейския съюз от е, няколко години. Полицията знае за тях, но все още не счита, че са незабавна, непосредствена заплаха. Ще продължим да използваме е, е, е, е, използват, продължават да използват доста прости, импровизирани, самоделни е, взривни е, устройства, е, въпроси терористи. Ние Набелязва, забелязва се е, е, спад в броя на лицата, които пътуват към конфликтните зони и е, увеличаване на тези, които връщат в Европейския съюз. Е, цифрите от последните цифри обаче е, не е, сочат е, към голям брой бойци, които се връщат е, в Европейския съюз напоследък. Това е актуалната информация по въпросите, които ви бяха поставени. Благодаря на комисията Либе за поканата и за доверието към нас и ролята, която може да играем в тази област. Очаквам вашите въпроси и дискусиите по-късно ще имате възможност за въпроси и отговори след следващите двама оратори. Следващите ще говорят по чуждестранните бойци. От Джесика Сор ще получите разпечатка на доклада. Сега има думата Юрген Шмид, директор на криминалната полиция в Висбаден, Германия. Имате думата. Уважаеми господин председател, господа и дами депутати, първо да благодаря най-сърдечно за поканата и възможността в следващите 10 минути да е, ви представя моя поглед към киберпрестъпността. Аз съм е, практикуващ от 4 години работя в тази област в е, Бундес в криминалната служба в Висбаден точно по този въпрос. Е, освен е, класическия тероризъм, организираната престъпност, киберпрестъпността е една е, тема, която напоследък доста ни тревожи и е, ни създава проблеми и сигурно съм, че ще продължим и в бъдеще да се занимаваме. Тя ще става все по е, така настъпателна, поради е, и това е логично, след като е, цифровизацията е, напредва, е, работим с е, е, карти в е, много отношения, данъци се плащат с карти, в интернет на нещата, интернет на нещата става все по вече част от нашето ежедневие и това е, е в тази, на тази благодатна почва ще вирее все повече, ще предотвратява този вид престъпност. Е, кибершпионажа, кибертероризма са е, други аспекти, е, търговия с дрога в Даркнет, детска порнография също. Това са класическите наказател, криминални сфери Имаме и е, циф, е, е, специфични киберни, свързани с цифровизацията престъпления, специфични киберпрестъпления, е, например, кражба на данни, не само банкови е, данни, но и е, всякакви други, като цифрова самоличност бива открадната за фалшификация на документи и така нататък. Това, което трябва да установим нататък, което установяваме, че извършителите са се високо професион... с добри професионалисти, високо специализирани, те работят с е, е, мрежа от е, дистрибутори и редица други експерти в отделни конкретни области. При Важна тема е, е обучението, образованието на самите е, полицаи, за да могат да се борят с този вид престъпност. Те, имат, те трябва да имат съответните е, познания и квалификация. Това се отнася и с националните органи, но и в еврейски план трябва да създаваме такива специализирани е, е, възможности за специализация в е, киберпрестъпността, за обучение на, на полицаите в тази област. Разбира се, в това отношение ще трябва да ускорим и да развием обмена на информация допълнително Имаме и собствените платформи за... Е, създадахме собствена платформа за комуникации. Е, тук е, бе спомената шахмата дъска на Европол. Водим интензивен обмен с, и в световен мащаб с нашите партньори. Какви са проблемите при киберпрестъпността? Е, това, че извършителите използват все повече е, мрежата е, и, и замаскират своята самоличност чрез различно, чрез различни кодове и енкрипт различни методи на енкрипция. Нашите е, е, тези групи често имат е, национални, международен характер и за това обмена на информация се удължава и всъщност изостава от обмена на информация между извършителите в, и участниците в мрежата. Вече споменах, че в интернет на нещата е, означава, че е, цели области на, на, на имущество са на, е, взаимосвързани в интернет, което е, създава опасност от е, хакиране в. Е, е, в Германия имам вече такива случаи на хакери, в, е, които проникват в е, различни мрежи, даже връзка между електроуреди в дадено макинство е обект на, на тяхната дейност. Разбира се, е, в европейски е, план е, трябва да адаптираме и да хармонизираме наказателно-правните си норми. Правната помощ е, също е, е от особено е, голямо значение когато, например, става дума за е, удари върху сервери или е, бази данни, е, в такъв случай връзките между далните органи и комуникация е изключително важна. И разбира се, трябва да има адаптиране и засилване и на, на е, дейността и трябва да използваме взаимно е, възможностите, с които разполагаме, да споделяме и да използваме е, възможностите, които разполагаме. Това беше от мен. На ваше разположение съм, ако имате въпроси. Благодаря, господин Шмидт. Сега да погледнем на темата от правна гледна точка. Сега госпожа Вероник е, Дагерман, заместник е, прокурор е, в Париж, която отговаря за отдела за борба с тероризма и организираната престъпност. Тя ще ни говори за спънките и новите тенденции от правна гледна точка. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, че поканихте и тук приветствам всичките присъстващи. Вярно е, че аз работя с Франсуа Моланс, тъй като Парижкият съд има национални компетенции във Франция в сферата на борбата срещу тероризма. Но аз е, реших да се спра по-скоро върху борбата срещу тероризма, тъй като иначе работя също и в областта на организираната престъпност, мисля, че темата е твърде много твърде обширна и така няма да мога да бъда по-конкретна. Знаете, че Франция е една от, една от европейските страни, която е силно засегната от ислямския тероризъм през последните години. Не само поради броят на бойците, които заминаха извън граница, но също така и немалко атентати, които а, засегнаха нашата територия. От 2013 година имаше 18 терористични атаки, които успяха или които не успяха, които при всички положения да, са резултат, като резултат 239 е, убити, стотици ранени, много атентати бяха осуетени, но за съжаление други страни бяха засегнати от тероризма и съвсем наскоро атентата в Мачестер. И след като имаше един период на масивно изселване към Сирия и Ирака, 2014-2015 ситуацията се стабилизира и виждаме, че намалява броя на заминаващите в тези зони поне френски граждани или граждани, които живеят в Нация. Но цифрите са впечатляващи. 458 2014, 255 2015 35 за 2016, така че се усеща намаляването на този брой, който се обяснява с редица фактори. Най-напред засиления контрол по границите от страна на турските власти, които е, наистина направиха затвориха здраво границата към Сирия и, оказват и упражняват много сериозен контрол върху пристигането на техната земя. Освен това, административни мерки, които бяха взети от Франция, с забрана за напускане на територия за личности, които са били открити, административни мерки, които не позволяват заминаването на някои радикализирани лица, открити от службите за посигурността. Също така и ситуацията на място, което е ситуация на война с а, а, въздушни нападения, трудни условия, които което не насърчава много хора да заминат. също така и няма и много връщания, защото сега е много трудно някой да напусне исламската държава. И Идил много сериозно наказва предателите и дезертьорите. Но загубата на бойци на място се компенсира от броя на раждания на деца в тези зони и днес може да се каже, че трябва да се справя с една много странна заплаха, както го посочи директора на Европол току-що. Може да разграничим две форми на заплаха. Рискът от масови избивания, които може да бъдат организирани от добре тренирани командоси, които са били на място, които са се научили да се бият, които умеят да си добравят с оръжие и експлозиви. И това са твърдите бойци, които често отдавна са в радикалното ислямско, радикалното движение, които могат да организират добре подготвени операции с доста сложни средства и тази опасност, тя е постоянна. А освен това, както беше посочено, съществува винаги риск от индивидуални такива дейности, спонтанно извършени от изолирани лица, които отговарят на пропаг... масовата и постоянна пропаганда на ИДИЛ, да, да извършват операции на национална територия в Европа. Това са скорошните случаи във Франция. Това са често уязвими, нестабилно психологически лица, и които по някой път страдат от психиатрични заболявания. И бих нарекла този профил нещо като новаторски профил с един процес на радикализация по крата които са най-вече по интернет се извършва тяхната радикализация. Много от тях са недоволни, че не са успели да се присъединят към ИДИЛ, в зоната на действие. Така че по някой път те действат спонтанно, с по-елементарни средства. Така беше и случай в Ница, например, но по някой път резултатите са ужасяващи. И разкриването на този последен вид лица, които по някой път много бързо преминават към самоубийствени действия, които се хваля, че от отидил. Това изисква много сериозна работа, много, много добра информираност на населението, за да се разкрива такъв вид личности, което е много трудно. За съдебните власти, е, мисля, че ние, трябва да, ние сме изправени пред редица предизвикателства, които трябва да изложа след малко и според нас това са четири вида. Ще започна с проблема за връщането от Сирия, най-вече малолетните. За разлика от това, което се притесняхме, ние няма да бъдем изправени пред масови връщания на чуждестранни бойци. След загубата на Мусул, която е също така се очаква и падането на ръка, е възможно бойците на Даеш да се оттеглят е, в е, пустинята и да преминат към нелегалност, като се разпръснат, като може би ще преминат в близки страни, като Йордания, Тур, Турция, Ливан, е, където има бази. Други може би ще отидат в Либия. А що се отнася до хората с две националности или е, французи от Северна Африка, може би те ще отидат в е, Тунис, Алжир, Марокко, преди да се опитат, може би, да се върнат на, да отидат на европейска територия. Жените и децата, може би, по-бързо ще се върнат по, поради причини за сигурност и това, разбира се, поставя въпроса с а, работа с тези деца. Трябва да припомним, че през 2014-2015, когато имаше масови а, заминавания, имаше цели семейства а така и жени, които заминаваха сами с намерение и надежда да служение за някой джихадист. И много деца са се родили на тези територии, поне за Франция 460-500 деца, които са родени там на място. Някои от тях вече са се прибрали. Така че това е проблема е с тяхното приемане и а, мисля, че тук трябва да има, ще бъде интересно да има обмен на добри практики в европейско равнище. Във Франция ги приемаме с протоколи, многодисциплинарни екипи, работи се с децата, които се настаняват, поемат от самото им пристигане на територията, още от летището, когато има изгонване от Турция и те с, биват прослушвани с медицински, психологични тестове, разпити и така нататък. И се опитваме да подготвим екипи специализирани, които работят по социалната работа с младеща, да работят с тази специфична част от населението. Понякога това са деца, бойци. някои други са преживели с много сериозни травми, психически и други. За най-малките път са живели само с жени, напълно изолирани, малки деца, без да се учат, без да поддържат социални отношения при много силни условия на радикализация. Така че ние сме, просто трябва да намерим начин да ги приеме под подходящ начин, за да не се превърнат те в а, а, израз на радикализацията на нашата, на нашата територия. Освен това в затвора имаме 440 задържани лица, които са или осъдени, или временно са задържани за тероризъм. И при условие, че е, във Франция няма достатъчно места в затворите, но видяхме и в е, другите страни, както Нидерландия, където изпрадат затворите, но при нас е, това е много трудно да се справим с тези задържани лица за тероризъм. Направихме опит да ги регрупираме, но този експеримент се провали, защото във френските затвори се организираха истински катиба с такива емири, които ръководят, които промиват мозъците и организират насилствени акции в самите затвори. Така че ние се отказахме от това групиране и а, опитите за дерадикализиране и намаляването на насилието не се овенчаха с успех. Резултатите бяха отчаяващи. Но е, ние привилегироваме за момента по-скоро е, отделни е, части на затворите и след това ги разпръскваме по територията, но има опасност затворническата среда да се превърне в инкубатор на заплахата, където съжителстват все повече терористи, но също така и членове на ислямските движения, които не са толкова силно радикализирани. А освен това и обикновени затворници по общото право, които се радикализират на място. Така че работата е много трудна и това е много сериозно предизвикателство, въпреки че дори тези лица да са и осъдени за дълги периоди, един ден те ще излезат от затвора и ще се получат нещо като бомби с закъснители, ако не се, не се работи нормално с тях. В работата в затвора има и този, това явление на такия, т.е. мълчанието, хора, които се преструват, че се присъединяват, че се приемат програмата за дерадикализация, които в момента на присъдата, произнасянето на присъдата са изключително хрисими, смирени, но всъщност те продължават да бъдат силно ангажирани а, и радикализирани. Така че за нас, съдебните френски власти, мисля, че това се сподели от някои други страни, наистина работата в затвора с терористите е много сериозно предизвикателство друго голямо предизвикателство за съдебните власти, но също така и за службите на разузнаването. Това е кодирането на комуникациите и достъпа до данните, до информацията. Значи това е един много чувствителен, чувствителна тема и като магистрат аз съм изключително заинтересован от защитата на личните данни, но установяваме независимо от това, че кодирането от една страна на цифровите носители, на самите апарати, кодирането на електронните комуникации с е, всичките приложения, които се появиха през последните години, WhatsApp или други е, Twitter и други е, мрежи с истински проблем. Първо, за надзора и превенцията на атентатите, наблюдението от службите за сигурност на опасните лица и след това събирането на доказателства за е, доказване на виновността на е, съответните лица. Ние сме все по-глухи и слепи и това е истински проблем, който от е, лятото 2015 година накара прокурора Франсуа Молен с Сайрус Венс, прокурор от е, Нью Йорк и испанския прокурор Хавиер Сарагоса, да е, направят, да призоват операторите да търсят начин, за да може съдебните власти е, при много строги ограничени условия да имат достъп до някаква информация. Това беше един призив, който беше отправен през лято 2015 година, който беше отправен отново през октомври 2016 година от групата за борба срещу тероризма, където се събират редовно френските, белгийски, испански, марокански прокурори за борба срещу тероризма и те официално призоваха да може да се намери някакво решение на национално и международно равнище да има достъп до тази информация цел именно превенцията на терористичните дейности и възможността да се санкционират авторите на атентати. Запазването на данните за връзка и информацията по този проблем Искам да цитирам атентата от 13 на 2015 година и атентатите през Брюксел март 2016 година. Знаете, че имам един общ екип с белгийските колеги, с Федералния прокуратура Белгия, тъй като атентатите бяха много свързани. Нашите разследвания успяха да постигнат резултати само благодарение на използването на данните – на информацията във връзка с телефоните, геолокализацията, откриването на пътя на командосите и откриване на връзки между тях. Без тази информация нямаше да може да открием, идентифицираме и неутрализираме извършителите. Така че мисля, че това беше едно основно предизвикателство. И накрая искам да кажа две думи за Европейското полицейско сътрудничество, което е последното предизвикателство, важно предизвикателство, но което ние е, с което трябва да се справим и се справяме. Е сътрудничеството в областта на борбата срещу тероризма е старо явление в Европейския съюз. Най-напред се конкретизира с някои страни. Имам предвид е, Испания, борбата срещу ЕТА, но и по-наскоро се засили, защото всички страни от Европейския съюз бяха заинтересовани от заминаването на лица като бойци в Близки изток. И трябва да приветствам ролята, която игра Европол, Евроюст. И ние приветстваме ежедневно а, помощта, която е оказана от Европейската агенция в Хага и по-специално пак в рамките на атентатите в Париж и Брюксел подкрепата на Евроюст беше изключително от голямо значение. Много координационни събрания бяха организирани и финансирани от Евроюст и именно благодарение на агенцията ние успяхме да вървим напред, да определяме истински стратегии, за да, ни, за да разделим целите, за да видим кой ще ги съди, кой какво ще прави. Ние трябва да продължим да работим в този дух и да развиваме все така, общата работа, обмена на информация и подкрепата на Евроюст, която беше основна, а също така и знанията на прокурорите, които работят в тази област, които могат да се срещат и да устраняват лични контакти, които са изключително важни. И в този смисъл подкрепата на Европейския съюз е изключително ценна. Благодаря ви. Thank you. <clears throat> Thank you very much. Благодаря много за вашето изказване. Да, чак накрая засегнахме проблема с Евроюст, но ще имаме възможно и, и да чуеме за някои практически примери за борбата срещу тероризма. Сега колегите, които искат да вземат думата, са, вече са се записали. Има ли някои други, които бих искали да се запишат? No. No, no, it's okay. It's, um, so, colleagues, we... И така, колеги, Имаме три интересни перспективи, три гледни точки от а, гледна точка на правосъдието, на Вероник, на полицията и на Европол. Така че очаквам вашите коментари, въпроси. Софи. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички експерти, изказващи се за много интересните презентации и за актуалната информация. Насърчаващо е да разбереме и е, се радваме, че все повече и повече се координират усилията на общо европейско равнище. Имам няколко въпроса и няколко коментари. Е, тук в Европейския парламент многократно сме обсъждали а, обмена и а, е, споделянето на информация. Много сме говорили за събирането, за обработката и така нататък, но тук става дума за споделянето на информация между агенции, между държави членки. Е, къде според вас все още са проблемите? Смятате ли, че има допълнителна нужда от сътрудничество или някакси по какъв начин биха могли да се премахнат е, препятствията? Колкото до кодирането, анкодирането, ем, организираме утре един семинар с е, комисара Кинг отново относно новия начин за е, кодиране на информацията и по какъв начин е, разузнавателните служби могат да имат е, достъп до това, без обаче това да се до, да доведе до нарушаване е, неприкосновестта и така нататък. Мисля, че повечето хора тук присъстващи е че ние, вие се нуждаете от достъп до лични данни, но всичко това, разбира се, трябва да бъде обвито, ако мога така да се израза, в правила. И сега, борбата срещу тероризма макар и да не го казваме, е предимно борба срещу ислямския тероризъм. От гледна точка на Европол, какво, какво правите за борба с другите форми на тероризъм, на радикализъм? Примерно, крайно десните групировки, неонацистите и така нататък. И на последно място, Проблема е чувствителен, разбира се. In recent months, examples... през последните месеци наистина сме свидетели на някои проявления на расизъм от страна на правораздаващите на силите на реда, полицейските сили. Въпросът ми е по-скоро към Европол. Дали имате, дали осъзнавате този проблем, дали по някакъв начин ще смятате, че нещата могат да се решат чрез обучение и, или има ли една така по-глобален подход за борба срещу расизма и други подобни проявления? Та. сега най-добрите практики и поведението на полицията не е нещо, което да е свързано пряко с Европол, струва ми се. Тереза. Си, е, мучи. Благодаря. Бих искала само да поздравя наш, нашите докладчици и на госпожа Дегерман. Струва ми се, че така гледните точки, които ни представиха, а, са интересни, но същевременно малко, се тру... малко съм разтревожена, защото не виждам по какъв начин можем да предотвратиме тероризма, защото, защото в крайна сметка е, в крайна сметка нашето законодателство е свързано повече с помощта на жертвите, на нещо след събитието. Но според мен е най-важното, което можем да направим за нашите граждани е да направим така, че те да не се превърнат в жертви. Тоест да има превенция. И мисля, че и Моника Холмер и други са работили по доклад за борба с тероризма. В Знам, че има много трудности и в момента, в който създаваме закони, защото знаеме и много държиме на свободата. Да, свободата е нещо свещено, което трябва да бъде опазено, но същевременно нека да не бъдем прекалено наивни, защото с много наивност просто няма да можем да упражняваме превенция. Сега, а, нека, зна, знаете, аз, аз, аз съм пол, получавала а, заплахи от е, ета е, в, в, в, в, в, в миналото и а, е, в никакъв... А, това е човек, който ме познаваше по някакъв а, начин, но и дълги години аз не можех да, да разбера кое, кое е това лице, но слава, слава Богу, в, в последствие успяхме, тя, това лице успя да бъде осъдено и осъдено. А, но да, ние в Испания, за съжаление, имаме твърде богат опит в тази област, но в, има страни, които нямат много опит в тази област. Затова смятам, трябва да има възможност за достъп до данни и то по-лесен достъп до данни, без разбира се това да води до накърняване на личните права и така нататък защото мисля, и тук казах, казаха, че някой. а, лица просто нямат бъдеще. Но аз не мисля, че атентатора от Манчестър не е имал бъдеще. Той може би просто не е влезал в университета и не е учил, защото е предпочел да пуши марихуана, но неговите родители са му дали възможност, те са създали условия, за да може той да се интегрира в обществата. Така че. А, не знам, аз може би съм а, някой казва, че може би съм прекалено фокусиран върху тези неща, защото аз съм била заплашвана и защото брат ми е бил убит. Но не, не става дума за това. А, мисля, че вие, вие тук, специалистите, експертите сте, вие сте тези, които може да ни кажете, защото всеки ден се борите за това, какво да направим ние, за да можем да засилим превенцията и за да може да, да не се случват нещата като такива, които се случиха преди няколко дни. Натали Гризбек. Благодаря, беше много интересно това изслушване което се вписва в перспективата на различните дебати, които се проведоха и по-специално вчера, и тези, които са и технически, и политически много интересни, относно е, организирани в присъствието на комисара Кенг и Софи. Аз смятам, че един европейски структурен е, подход е, при липса на силно сътрудничество, така както беше упоменато преди малко, би могло да отговори, да предотвратява и е, евентуално да разкрива една начална радикализация. Така че аз имам няколко кратки въпроса, но и слушах с голямо внимание всичко, което беше казано. Бяха казани много интересни неща, разбира се, които бяха установени, които изискват също и отговори, най-напред за киберпрестъпността. Няколко говорещи се спряха на киберсигурността, киберпрестъпността и съвсем накратичко бих искала да знае дали смятат, че трябва да има една нова ента, едно ново енто законодателство или пък което ми се струва, че би било по-логично, може би и греша, е въпрос на средства, защото в този момент Европейския съюз преразглежда цялата си стратегия, свързана с киберпрестъпността, така че би било важно да чуем какво е становището на експертите. Това е първия въпрос. Много така говорим между нас за обмен на информация, четем неща в вестниците, да, това е действително нещо много важно. Ами, искам да попитам госпожа Вероник Герман, която се спря и то на широко на тези аспекти. Всъщност ние обменяме информация. То маса информация, но времено видяхме, че има много пропуски е, по време на атентатите. Много често произвършителите са известни те а, все по-често са хора, които са родени в Европа и ми се иска да чуя от нея един, може би, малко по-подробен отговор относно препятствията, дали а, това е работата на държавите, споделянето на информация или трудности, които проистичат от а, това да се а, обработи тази дали, или пък е въпрос на липса на ресурси, на, на, на хора, средства, начините по които се обработва информацията. Във Франция, откъдето идвам, оставиха някои беше изоставена малко тази система на близост, която позволяваше да се откриват доста бързо проблемите от самото самия източник. Искам да чуя вашето становище няма да се да говоря за чуждестранните бойци, те са все по-малко и по-малко, но може би ще задам въпроси и писменно. Дори да са все по-малко и по-малко, как се действа спрямо тях? Благодаря. Okay. Благодаря. Благодаря, Натали. А, виждаме, че имаме и доста посетители, които се присъединиха към нас през последните е, няколко минути. Моля, заповядайте, седнете. И Тимати Къркъп, лорд Къркъп също е дошъл тук да ни види. Радвам се отново да ви посрещнем в нашата комисия. <laughs> Много се радвам, че сте тук. Разбира се, няма да ме прекъсвате. Госпожа Вайнбърг. Благодаря. А... Благодаря за информацията, която ми предоставихте. Аз обаче мисля, че не чухме кой знае колко нови неща за радикализацията и превенцията. Наистина тъжно е, трагично е, че толкова малко депутати присъстват на това изслушване половината места са празни, е, като си е, помислим е, само какво се случва, би трябвало да има достатъчно интерес към темата. Това е жалко за мен, наистина и тъжно. Това, което преживяваме последните години в Европа, това е също е, една, един е, начин, една, една причина за този приток на джихадисти и терористи. Е, сега по интернет много бързо се установяват контакти и много бързо става радикализацията. Когато говорим за превенция, аз три години се занимавах с това трябва да има наказания, които а, имат а, ограничаващ, страскащ, раз, а, колебаващ характер. А, да, да не Например, да е ясно, че ако някой е, чуждестранен е, е, боец се върне в държавата, би трябвало да, да му се отнеме гражданството в съответна държава като наказателна мярка. Е, говори се тук цифрата на връщащите се е огромна. Как може толкова хора да е, е, дерадикализира човек? Би трябвало в всеки случай да им се попречи да установяват контакта си с един с друг. Благодаря, господин Кърк. Кърк. Разбира се, ако искате да вземете е думата сега. Вие сте бивш член, но можем да направим едно изключение за вас. А, Катерин Чиничи. Грация, грация, президенте. Благодаря, господин председател. Аз чух а, с жив интерес това, което беше казано в този момент. Искам да благодаря на вашите власти за информацията, която ни предоставиха. Лично винаги съм го казал, аз съм убедена, че дейността срещу тероризма е, за това е необходимо сътрудничество. Сътрудничество между вътрешните служби, разузнавателните, следващите, съдебните власти. И много ми хареса госпожа Германа това, което подчерта за сътрудничеството между прокуратурите, за да се доведе борбата срещу тероризма на по-високо равнище. И вярвам, защото аз идвам от една страна, Италия, една от Сицилия, е, където дълбоко се вярва, че за да се справим с организираната престъпност и мафиотската дейност е необходимо сътрудничество. Ние платихме много висока цена, моето семейство, е, и резултатите бяха доста тъжни. Така че аз смятам, че сътрудничеството основно в тази област и е много важно обмена на информация. Ние проведохме много интересен дебат на темата за оперативната съвместимост на банките данни и мисля, че е изключително важно. Така че ми, много ще ми бъде интересно да чуя становището на гостите за оперативната съвместимост, която да даде достъп до информацията, която може да ни позволи да избегнем някои факти и да открием някои терористи, които са извършили драматични действия в нашите страни, да могат да бъдат открити така че аз искам заедно с тази оперативна съвместимост, този обмен на, на, на информация трябва да стане по-пълен, по-лесно -по и това е изключително важно. Така че ми се иска да чуя какво е становището на панела. Освен това, още един аспект превенцията. Превенцията, която преминава през а, работата с а, младите и превенция и дерадикализация в затворите. Така че, що се отнася до младите, е изключително важно да се работи с тях, за да се избегне това те да останат извън на обществото, за да имаме сигурност, че това е един процес на интеграция, който да бъде действителен. И това изисква доста много работа, проучвания, не изискват не само ресурси, но най-вече човешки ресурси, които да се занимават с тази работа. И, например, във Франция, когато се говори за тези чуждестранните бойци и младите хора, които се връщат от чужбина, дали има опит с добрата практика в работата с младите, за да се избегне радикализацията или да се премине към дерадикализация. В затворите също е, със сигурност трябва да се работи много и там. Трябва да има подготвен персонал, който да може да усещат първите сигнали на една евентуална радикализация, да се след това да съобщи на съответните власти и да се работи. Лично смятам, че има различни виждания по възможностите да се работи в областта на дерикализация. Така, аз съм против изолирането на тези хора, които, които се радикализират. Но не е добре да се изолират, защото изолиране значи да се засили още повече тяхното присъединяване към идеите на радикализация. Така че бих искал да чуя становището на нашите гости в панела по този въпрос. Благодаря. Just Дара Катрин. И аз да задам въпроса си. На 29 юни ще получим годишния доклад на Юро, Евроюст върху чуж, чуждестранните бойци и така нататък. Но ние. Но но къж, кажете просто по-скоро по някои така по-конкретни -по -по примери за практически операции с Просто някои практически примери за хармонизиране на сътрудничеството, за намиране на решения спрем с а, чужестранните бойци следващия. Благодаря за отличните презентации. Защото много е важно да говорим за факти, анализи, представени ви от различни служби, които работят конкретно по въпроса. Това е добра, добра отправна точка за търсене на начини за борба с организираната престъпност и тероризма. Не трябва обаче да създаваме възможност, че правейки нещо ще постигнем 100% сигурност. Това е невъзможно. Радвам се, че господин Демезиер, включително и комисаря Кинг, повтарят многократно, че 100% сигурност не може да се постигне. Да, трябва да, да усъвършенстваме системите, инструментите, но 100% сигурност няма. А, защото може би ако се постигне 100% сигурност, няма да има място за свободата, а ние това не искаме. повечето от а, а, терористи са родени и отгледани и е, живяли в Европейският съюз, така че може би не трябва да ги наричаме по този начин, защото нали, те заминават от тук, радикализират, връщат се в Европейския съюз, но те те са европейски граждани, те са били родени тук. Госпожа Винберг казва, че парламентът отсъства от този дебат, а тя си отиде. Всъщност тези, тя каза, тези чуждестранни бойци не могат и не трябва да бъдат граждани на Европейския съюз. Добре де, ама къде, къде ще спреме, отнемайки европейско гражданство на европейски граждани? Аз мисля, че а, ние не, не трябва да забравяме, че повечето от тях са израсли тук. В е, миналото стана, стана ясно, че те не са се радикализирали сами. Те са били част от е, някаква а, е, групи или са били приобщени така че, значи, има нач, начин да се проникне в тези организации, да се измъкне информация. Защото в крайна сметка, като на, прак, на практика властите винаги са имали информация относно тези индивиди. Подобна информация има в базите данни и така нататък. Така че тук проблема е друг. Проблема е в обмена на информации и, или най-често просто липса на предприяти действия, дори след получаването на информация. На практика няма ефективна и реална а, взаимовръзка или по-скоро сътрудничество между а, властите на държавите членки, защото няма достатъчно финансиране, защото няма достатъчно обучен персонал, не е добре организирано, като че ли нещата не са достатъчно организирани, включително и в е, Европол и Евроюст. Наистина, трябва тези е, отряди за разследване, които има в тези организации, да се използват по-целесообразно на, преди, на, преди, на предишната нашо, на предишното наше заседание бяха а, представен, не бе представена много интересна информация, която каза, че проблема не е в липсата на мерки, а в това, че мерките, които са приети след 9, 11 септември, не се прилагат целесообразно и последователно. Така че как можем да използваме по-добре, по-ефективно инструментариума, с който разполагаме на европейско равнище и и надевропейско. Става дума за мерки, за институции, за Европол, за Евроюз, за техните разследващи екипи и може би необходимо е по-добро финансиране в крайна сметка. Вие смятате ли, че има начин да се използват по-ефективно ресурсите на различните институции за а, така в едно по-широко сътрудничество, а не в по-малки екипи, които дават добри резултати, но може би не само и единствено Моника Холмайер. Благодаря, господин председател. Аз ам, имам впечатлението, че през последните 2-3 години в сътрудничеството в Европейския съюз много неща са се променили. Вярно е, че имахме проблем, че някои държави членки не, не се включиха в обмена на данни е, и някакси нищо не прави това отношение. Това е свързано с взаимното доверие, разбира се, и е, както е, винаги това опира до национално самосъзнание и е, е, но в е, връзка с е, това, което бе казано тук, ме интересуват две неща. Софи Инфелд каза, пък и колегата Албрат го каза също. Атентат атентатора в Манчестър бе познат. Знаеше се, че се е радикализирал, знаеше се за семейството му е, аз си давам сметка колко е, трудно е превентивно да, да, да преследваш някой, който все още не е доказан, е, извършил престъпление или да го наблюдаваш 24 часа. това означава, ако трябва едно лице да, да, да плътно да наблюдаваш 24 часа, ти трябват 40 полицая. Така че това дава представа колко е сложна е, на практика тази е, дейност. Значи трябва 40 души 7 е, дни е, в седмицата плътно да следят и, и наблюдават това лице, което трудно на практика става. Е, да не говорим, че трябва да има съответно и закон за това. Е, тук ръцете също не ни вързани. Е, въпрос, това ме навежда на въпроса. Е, обикновено такива лица обаче не свършват на списъка на, на заподозрените. Е, и е, е, да кажем, в Германия не се знае за това, че дадено лице е заподозрено в Великобритания или обратното. Как стоят нещата с този списък на заподозрените лица? което да, да, който да, да сигнализира на съответните органи. Ето е, това лице трябва да се внимава. Идва от тези, коя си страна и трябва да се внимава. Е, да се внимава. Какво, ви, какво липсва, какво не е достатъчно, за да могат е, такива лица да бъдат наблюдавани, за да не се стига до такива атентати на, на нападения? какво не ви достига или какво ви е нужно, за да можете да, да за да може по-лесно да наблюдавате поведението на подобни заподозрени лица и по този начин да предотвратявате атентати, нападения. Благодаря, Моника. Приветствам с добре дошли персонал от Американския конгрес. Добре дошли сте най-сърдечно сред нас. We have two, two speakers left uh, before we ask our colleagues to... Имаме още двама. Господин Чадовски и господин Данжо. Томас, имаш думата. Благодаря, господин председател. От три години слушам дебати на тази тема. Бих искал да погледна нещата, обаче и от друга гледна точка. Говориме за липса на а, обмен на информация, информация за различни а, бази данни, за това, че Европол не получава а, данни, примерно от Великобритания и така нататък. Но що се отнася до разузнавателните служби, те, те си обменят информация, има начин за обмен и то така секретен обмен на информация и много сигурен. В крайна сметка тероризма е работа на секретните служби, а пък ние чуваме само за терористичните нападения, атаки, които са станали факт, които са се случили, но не и за всички онези безкрайни, които не са. Моника говори за наблюдение, но примерно подслушването, събирането на данни, на информация за даден човек. Ако, ако искаме да следиме някои 24 часа в денонощието, са необходими 7-8 души. Представете ли си колко полицаи, колко а, души ще са необходими, за да а, вършат тази работа? За, за съжаление, Яна Обрехт тук е, излезе. Аз е, исках към него да се обърна. А или се крие, добре. Защото ние критикуваме някой тук. За вас говорих. За вас говорих. Така, критикуваме хората казваме, че трябва да защитаваме правата и така нататък. От друга страна, тайните служби ни казват, че те не могат да получат е, информация за терористи или а, е, нямат сведения за техни дейности и така нататък, три години назад. Така че питам аз, къде е червената линия? Докъде могат тайните служби, разузнавателните служби да получат информация за личния живот на някого, във времето, в... и въобще? И тук къде са границите между неприкосновеността и а, превенцията. Да, факт е, че жертвите са последици. Но нашата цел трябва да бъде да няма жертви. Въобще да, да няма условия за жертви. Знаем от а, друга страна, че все, всеки ден от, аф, от различни африкански държави към Либия се движат десетки хиляди души. Но всъщност какво, какво, какво става? Ние позволяваме по някакъв начин на вече радикализирани лица да се качат на лодките и да дойдат в Европа. Така че ако, ако искате да защитите външните граници, като например гърците, те аз а, аз не съм роден на 1 януари 2015 година, но просто всеко, всеко едно ли, всеко едно ли, лице трябва да бъде по някакъв начин описано. Макар и, и бебетата, и най-малките. Благодаря. И сега давам думата на господин Данжон. Благодаря, господин председател. Ще бъда колкото се може по-кратък. Първо за сътрудничество умръзнани, да чуваме непрекъснато, трябва да си сътрудниче се и още, и още, и още. Да, разбира се, трябва да има по-добро сътрудничество, но сътрудничеството съществува. Съществува отдавна и разбира се, не всичко е видимо тук на... Не всичко е публично. Тук става дума за а, борба с тероризма и органи и служби работят съвместно отдавна от 15 години и повече. Те не са очак, чакали е, терористичните атаки, за да почнат да работят заедно. Е, в крайна сметка няма е, европейска служба или национална служба, която да крие е, щателно е, информация, предвид, че това може да, зап, да заплаши съседна страна, в крайна сметка. Няма такова нещо. Много от разследванията показват и тук казва, че просто няма достатъчно а, добра координация между различните служби в една дадена страна, а не поради липса на сътрудничество между службите на различни страни. А, колеги, които много настояват за а, защита на правата, процедурите, се правят, че не разбират, че процедури съществуват и тези процедури трябва да се спазват, когато става дума за обмен на информация. Сега, не може да няма доверие и, а, и правила при обмена на информация. Има е, разузнавателни служби, полицейски служби, съдебни власти. Това са различни органи. Те, никой от тези единици или структури не е, притежава едни и сущи е, сведения. Те се обменят и по различен начин. Не може всичко да се сложи в един кюб и после да се обменя. Е, раз... Госпожо прокурор, да, наистина вие казахте, че има, доб, има добра координация в рамките на Евроюст. Полицейските служби казват, че между Евро, в Европол има добро сътрудничество и вероятно и между разузнавателните служби, но техната цел не е да има видимост, си е, обменят информация. Така това беше коментар просто. Сега и сега два въпроса, които отправям на госпожа прокурора. Различните типологии на заплахи. И господин Албрехте прав. Аз не знам дали самотни вълци, вълци едина, единаци е нещо, което е истина. Сега, може би, начина на действие е малко по-различен, може би по-спонтанно, по-спонтанен и самия акт, но в крайна сметка в терористичните актове, е, терористичните нападения винаги има а, някакво а, има и а, самишленици и а, съучастници при подготовката, при радикализирането и така нататък. Вие, вие също така споменахте а, а, факта, че лицата са хиляди в цялата страна Смятате ли, че нашите съдебни структури трябва да се приспособят към състоянието на нещата в момента дали, не, дали трябва да останат централизирани такива каквито са или трябва да се децентрализират, за да се приспособят към е, действителността такава каквато е в момента. Благодаря. Не очаквах толкова много колеги да вземат думата. Започнахме доста рано, но с and it's given a good state of play amongst uh, members who are active in this area. А, благодаря наистина на колегите за, тяхно, за техния а, принос. А, вие така дадахте динамика на дискусията. Аз ви предлагам, тъй като вече закъсняхме, предлагам ви всеки от вас да отговори за по-малко от 5 минути. А може би след това да останете така в контакт с отделните депутати и да отговорите на някои въпроси в писмен вид. Затова ви моля само да отговорите на въпросите, които пряко ви бяха отправени. И за не повече от 5 минути. И ако смятате, че някой от въпросите остава без отговор, е, може да продължи комуникацията по писмен път. Thank you, Chair. I'll do my best, and if there's any question that we could answer uh, uh, in writing, we would be prepared to do so. Just to take up some of the questions. Сега само някои от въпросите, които поставихте. Благодаря и за оживената дискусия по обмена на информация. Някои депутати го споменаха, е, а именно, че в последните две години наистина обмена на информация е, се засили значителна степен. Ако сравним периода преди 16-та е, или през 16 и началото на 17-та с близо 30% увеличихме информациите. В сравнение с преди две години 10 пъти повече информация имаме в нашата база данни. Така че разликата е очевидна. Виждаме Ясно е, че трябва не само да събираме информация, но да, да я взаимосвързваме, да я е, Опитваме се да го правим и чрез централния подход, както казах, чрез е, специализирания център, където нови форми на сътрудничество се е, използват. Е, е екипа за свръзка, където има 12, е, в който 12 е, държави членки пращат своите следователи, е, в, е, за да обменят информация по текущи дела това е една е, общо работа по дела, отделни случаи, не е, чисто национална. Изграждаме системи е, за някаква цел, но е, понякога не си даваме сметка, че те могат да се използват е, в моменти е, на затруднения. Да дават възможности да е, държавите членки да внесат информацията в, там, където трябва. Е, защото не винаги се знае къде трябва да се изпрати информация. Някои пращат в Шенгенската информационна система, вместо в базите данни на, на Интерпол. Ето защо една от задачите е да свържем всичките тези бази данни и информации и по този начин да помогнем на правоприлагащите органи. Говори, стана дума за нови закони, ново законодателство. Аз го споменах, пък и колегите също когато става дума за съхраняване на данни и е, кодиране, е, там трябва да засилим работата си. Аз не... Е, трябва да дадем възможност на правоправдащите органи да имат е, с, е, законен достъп до информацията, която им е нужда за разследването. В момента това не може да става. Именно кодирането и задържането за съхранението на данни представлява огромен проблем и за прокурори, и за следователи и за да можем да проследим, да следим поведението на отделни лица, трябва да решим и този проблем колкото до... А, е, ние не се фокусираме само върху тероризма с происход ИДИЛ а, е, или джихадисти. А, е, нашата представата, нашата комисия ще виде, мисля, че тази седмица ще присъства в парламента в друга група и ще ви даде информации за други източници на, на екстремизъм и тероризъм, да кажем, левичарски екстремизъм. Но но повечето от а, случаите, в които ние оказваме помощ, а, се отнасят до джихадисти. Превенция. Съгласен съм, че това е много важно. Европол не се занимава толкова с това, както и не се занимаваме с расизма, с полицейските сили. Но от професионална гледна точка трябва да кажа, че това е много важно. Много важно е да се случва това в полицейска организация и ние наистина е, обективно е, приемаме всякаквито информация. Какво още можем да правим? Да използваме е, съществуващите инструменти. Имаше бележки за сътрудничеството между разузнавателните служби. Да, има различна задача разузнавателната служба но е, сравнявам винаги това с монетата. Две страни има монетата, едната е разузнаването, другата е правоприлагане. Ние е, е, сме независими звена, работим паралелно, но трябва да работим е, близко, в близост. Трябва да има връзка между тези два аспекта и да се обменя информация, иначе нищо няма да сработи. Така че мисля, че може да се подобри сътрудничество между разузнавателните служби и Центъра по правоприлагане, дали в Европол или в Хага. И е, накрая, за да се вместа във времето, начина по който е, гледаме на чуждестранните бойци, е, получаваме е, информация, която се увеличава е, значителна степен, но трудно е да се разграничат тези, които вече е, е, се намира дадена зна и трябва да подлежат на, на непрекъснато е, наблюдение и е, други. И това е, е проблем за всеки правоправващ орган да си подреди приоритетите както трябва. Много често е, избор е, е верния, но понякога не е точно така. И е, наистина мисля, че това е сложен проблем, но с съответната подкрепа мисля, че ще вървим във вярната посока, когато става дума за обмен на информация с Европол. Благодаря, председателя. Да, вие редовно е, така, е, има, имаме редовно срещи с вас, така че се надяваме да продължим разговори следващата. Господин... Ja, nochmals herzlichen Dank, äh, Herr Chair, für die Einladung, die Teilnahme. Е, благодаря отново за поканата. Много от е, коментарите се отнасяха до тероризма, така че аз нямам конкретно отношение по това, но накратко по средствата, законодателството в, през призмата на киберпрестъпността. Мисля, че мерките са сходни. За да има ефективно преследване, е, вече се каза, трябва да има съответния обмен между националните полицейски служби и разузнавателните служби и е, същевременно между отделните институции в е, съответната държава. Правоприлагащите органи трябва да, има, да разполагат със съответните средства, трябва да имат ключовете за декодиране на информация защото в това отношение е, разликите не са големи между е, киберпрестъпността и тероризма. Е, доста неща бяха постигнати, но разбира се, нужни са и законодателни мерки, които да се хармонизират. В това отношение също нещата върват в вярната посока. И нещо много важно е да не забравяме превенцията по отношение е, при е, е, киберпрестъпността става дума за техническа превенция. Да, не, да, да имаме сериозно и внимателно отношение към уредите, да не оставаме незаключени е, компютрите си и е, техниката, с която работим. Е, трябва да е, сме наясно, че е, проблемът обаче е, или проблемите по-скоро могат да се решат само а, с общи усилия, но това пък изисква а, и доверие а, и а, воля а, в а, а, в, политическа воля и доверие. Е, при киберпрестъпността и при, тер... при е, и тероризма, е, както се каза, 100% гаранция няма, 100% защита няма. Виждаме е, винаги се натъкваме на, на проблема е, строгостта на наказанието и е, свободата на, на е, гражданите. Е, понякога наистина е, съдиите трябва да избират между двете, но е, колкото до расизма сред полиция, са, полицията, е, в нашата е, система, работещата наша система си дават сметка за това. Е, ние е, въобще обръщаме много сериозно внимание на недискриминирането и то не става дума тук само за расизъм, а и дискриминация в е, друг смисъл. Имаме съответния кодекс на поведение и е, в ежедневието е, прилагаме на практика е, тези правила. Е, мога да говоря от името на нашата полица и да кажа, че при нас расизма няма място. Мисля, че това беше е, в отговор на коментарите. Отново благодаря за възможността да участвам тук. да, нямаше много въпроси по киберпрестъпленията, но поради е, е, но има много други въпроси, така че можем да обмяляме мисли е, с вас и друг път. А сега Вероник Дежерман за 5 минути. Благодаря. Много въпроси бяха разгледани с тези въпроси и не мога, разбира се, да отговоря на всичко, но искам да кажа най-напред една дума за помощта за жертвите, което е на основна тема. Жертвите на тероризма трябва да бъдат обгрижени. И вярно е, във Франция е, не, нещата не се развиха много от атентатите на сега. Това беше за нас за първ път опит с такова масово избиване с голям брой на жертви. Много се работи по този въпрос с една междуминистерска мобилизация. Съдебните власти са също много силно участват в това. И вече имаме една система, която смятам, че е много подобрена, с система за придружаване, обещетяване, е, работа с жертвите и системата е наистина доста така вече развита и ние сме си даваме сметка за всичко, което е постигнато. Що се отнася до споделянето на информацията, това е един безкрайен въпрос и ще се присъединя към забележките на господин Дължал да кажа, че има, разбира се, различни равнища. Вярно е, че се споделя информация в рамките на службите за разузнаване. Аз не, уч... не работя за тайните служби, но знае, че има сериозна, сериозен обмен, истински обмен между специалистите по разузнаването в европейските страни. Захранването на европейските е, файлове в Европол трябва да се извършва и от години се боря, за да може службите на съдебната полиция, било то в е, организираната престъпност и тероризма, да захранват, защото нещата се извършват при повишена сигурност да работят с Европол. някой път различни национални служби като че ли бяха твърде ревниви за това, което имат и трудно споделя дори на европейско, на национално равнище, така му ли на европейско. Но вече има такъв рефлекс. Вече се, работата е по-различна. На съдебно равнище обменето на оперативната информация се извършва наистина по време на тези е, координационни съвещания в Евроюст, но ще отворя една малка скоба, за да е, говоря за е, изпускане информация в преста, което е сериозен проблем във Франция. И, например, за случая на Манчестер също имаше много сериозни проблеми с изтичане на информация. Поне за Франция е вярно, че сътрудничество, което ние упражнявахме с бългийските приятели, е, между федерал, Белгийската федерална прокуратура и Френската прокуратура е много добре, но това сътрудничество беше доста а, е, застрашено, нарушено, защото след атентат имаше изтичана информация в френската преса, което много а, е, застраши раз, разследванията. Така че трябва да има известна форма на повишаване на отговорността на пресата. Вярно е, че е, гражданите трябва да знаят за какво става, но не трябва да се застрашават разследванията. И това беше една малка забележка. Така че споделението на информация трябва да се извършва при повишено доверие, службите на е, разузнаването трябва да защитават своите източници е, и по-специално чуждестранните източници. Трябва да се прави разграничаване между три равнища. От една страна борбата срещу радикализацията, което е, може би, първото равнище, там където е, това не касае службите на разузнаването, до известна степен съдебните власти са заинтересовани, но има доста много работа по превенцията на радикализирането на младите и много програми бяха изготвени в европейските страни, Имаше обмен на добри практики, работа се извършва сериозно. Трябва да се възползваме добрите практики в различните страни. И има цяла мрежа за разкриване на такива лица, рискови лица. Второто равнище вече е надзора от службите по разузнаването и сигурността на лица, които се считат за опасни, които са вече радикализирани и които трябва да бъдат надзиравани. тук се присъединявам към забележките, съвсем разумните забележки, например на госпожа Уелмен. Съвсем очевидно е, че физическия надзор 24 часа, върху 24 часа е невъзможно. Има хиляди и хиляди лица, които вече са набелязани като опасни и не може те да бъдат наблюдавани. Само, чрез е, надзора на телефонни разговори и други. И тук обаче има проблем с е, кодирането на е, тези, на тези разговори за службите по сигурността е много сложно. Те вече не могат да надзирават комуникациите и тук вече киберинфилтрирането или пък с е, служители, което е много трудно. Така че тези опасни лица, които трябва да бъдат надзиравани и още не могат да бъдат съдебно неутрализирани, защото те не са извършили е, правонарушение. Ние сме в правова държава, не може да арестуваме някой, освен ако той е извършил някакво правонарушение. А, а тук сме под това равнище. Така че тук вече работата на службите по разузнаването, което е много трудно именно заради кодирането на информацията. И тук се връщам пак на този основен проблем. И ако по някой път има някои е, така, пропуски в работата на службите по разузнаването, трябва да се знае, че работата им е все по-трудна и по-трудна, защото те просто стават глухи, слепи, именно заради кодирането на комуникацията. Ако те не могат да навлязат в в обмена на информация между тези опасни деца, които са все по- внимателни, които все по-умело успяват да се измъкнат от този надзор. Така че пак стигаме до кодирането на комуникациите. И след това вече съдебното неутрализиране, тук вече лицето трябва да извършило някакво правонарушение, престъпление, деликт или каквото и да е, в нашите страни съответно ние имаме приложение на международните стандарти, европейските норми, имаме добър законодателен арсенал, който ни позволява все пак да отговорим на всякакви ситуации, било то авек с а, участието в някаква терористична организация или престъпна група, или организиране на финансиране на тероризма, или апологетика на тероризма. Тоест има цяла, цяла широка гама нарушения, които са напълно достатъчни. и една дума за съдебната организация. Във Франция ние централизирахме борбата срещу тероризма и мисля, че това беше една чудесна идея. И сме много доволни и горди, защото информацията трябва да се централизира и специализира, което е много сериозно, да се специализират е, хората, които работят в тази дейност. И когато обменяме с е, е, колегите от Карл Сруе, от Федералната прокуратура, при тях е много сложно, защото информацията е разпръсната между различните лендери. Е много сложно. Така че аз съм за централизиране на борбата срещу тероризма на съдебно равнище. Поне ние във Франция го считаме за голям успех. Остава въпросът за споделянето между света на разузнаването и съдебната сфера. В различните страни има различни практики, въпрос на история, това проистича от техните собствени системи, но поне във Франция, вярно е, че света на разузнаването и съдебната система са доста затворени, но ние все повече и повече обменяме информация Работим съвместно, сътрудничим, нашия диалог е по-засилен. Господин председател, вие искахте съвсем конкретно да спомена каква е ролята на Евроюст. Примерите биха били много, но може би само ще цитирам случая с един индивид, който участваше в групата от 13 ноември, който е, участва в атентатите в Брюксел и дори пак се появява в е, атентата срещу Талис. Е, германците бяха спрели едно лице, арестували едно лице, защото участваше в изготвянето на фалшиви документи. Той се появи отново в белгийските и френските разследвания и трябваше да говорим с немските власти, за да видим дали те ще се откажат да го съдят е, в Германия. И благодарение на Евроюст ние успяхме, благодарение на националните представители, въпреки че диалога беше малко труден в началото, успяхме да установим ефикасен диалог между Белгия, Франция и Германия и решихме, че е много по-нормално ние да арестуваме това лице, да го задържим, в, е, да, да, за да може да го разследваме, защото участваше в 13 ноември атентат и е много по-логично да го съдим във Франция. Това е един пример за сътрудничество, където Евроюст е, много улесни нещата и много позволи да се развие това съдебно сътрудничество. I'm very grateful to you. It's excellent contribution, excellent contributions from all three of our guests отличният изказвания, за вашия пример. Благодаря и на членовете на нашата комисия за приноса към дискусията. Преминаваме директно към следващата дискусия, защото а, вече сме закъсняли с половин час и с... бих искал да се извина на нашите спикари, на нашите докладчици Фабрис Леджери, който е изпълнителен директор на Фронтекс. Първо. As soon, as soon as the exchanges contact details and so on will be uh, ready. Okay. Do you want to come up here? Do you want to come up here, Mr. Legere? Okay. Just take that one. Okay, so colleagues, um, we're going to go straight. И така, колеги, преминаваме към втората част от нашата дискусия. Връзки между организираната престъпност и тероризъм. Първо, изпълнителен директор на Frontex. Благодаря ви за търпението. Може би да благодаря, Фабрис. Просто ще ти дам дом. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, honorable... Благодаря, господин председател, дами и господа. Благодаря ви. Management perspective uh, to explain you how We... От гледна точка на опазване на границите ще погледнем този въпрос и връзката между организираната престъпност и риска от тероризма. Значи връзката между тежки организирани престъпления и тероризма. Първо, като вот искам да ви дам да хвърлим поглед върху мандата, актуализира мандат на Европейската агенция е, за граничен контрол. Както знаете, от 6 октомври миналата година вече е, ние е, сме един пълноправен фактор за вътрешна сигурност в Европейския съюз. Имаме възможност официално да допринесем е, и да работим, е, да участваме в борбата с организираната престъпност, трансгранична такава, включително предотвратяване на терористични дейности е, от, пак казвам, когато става дума за управление на граници, разбира се. Това се отразява в участието на агенцията е, в сътрудничество с полицейските власти, с е, Европол, разбира се, и с всички е, полицейски органи в държавите членки. Имаме и разширен мандат, който ни дава възможност да събираме лични данни в съвместната ни дейност с държавите членки, в така наречените съвместни операции на място и миналата година вече усетихме ползите от е, това сътрудничество. Този засилен обмен между Фронтекс и Европол, между Фронтекс и държавите членки ни даде възможност е, да е, арестуваме и контрабандисти и престъпници. Това е като от. Ще се спре по-нататък по-подробно на същото. като Фронтекс сега в, с новото име и нови е, засилени функции, ние, нашата задача беше да е, определим общите рискове и заедно с е, Европол и държавите членки е, именно е, ние разработихме и, е, и помогнахме тези а, индикатори за риска да бъдат разработени така, че да се ползват държавите членки при разкриване на чуждестранни бойци Исках само да така маркирам а, обхвата на дейностите между граничните служби и а, нашата агенция и какво може да се постигне в, с взаимодействието ни в борбата с тероризма. Методологията за оценка на риска, анализ на риска е разработена междувременно и скоро тя ще обхване и повече аспекти свързани с тероризма и морската престъпления по море, защото и граничния патрол, като функция на граничния патрол влиза в нашето поле на дейност на агенцията, така че и морската, морския аспект също трябва да се включи и е част от вътрешната стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз. Сега ще се спра малко по-подробно на сегашната ни дейност в е, така наречените горещи точки в Гърция и Италия, е, като част от редовната ни дейност. Ние в момента е, сме изпратили 900 служители в Гърция, 300 в Италия. Общо сме в състояние да изпратим на място близо 1500. В тези горещи точки агенцията, целта на агенцията е да стигне 100% регистрация на незаконните мигранти, които е, пристигат в тези центрове. Работим и помагаме за е, управление на е, самоличността, борба срещу документ на тална измама, така че помагаме на държавите членки при проверките им за сигурност, при проверката и сверяването е, с информационната система на Шенген е, помагаме да се разкрият или определят определени случаи, където заслужават е, вторични проверки, осъществявани от колегите ни от Европол. Малко повече по обработката на лични данни 2016 бе повратен пункт, е, повратна точка. През феврали започнахме да прилагаме проекта, на проекта Педра, т.е. Е, лични данни за анализ на риска. Започнахме да събираме лични данни в Италия в е, рамките на операцията Посейдон. Сега разширихме тази дейност да включим всички дейности по границите Гърция, Испания и навсякъде и е, можахме да споделим над 2000, 2000 информационни пакета с Европол. Получихме положителен отзвук и от Европол и от държавите членки. Така че целта, целта ни през 16-та поне беше да открием престъпна дейност, свързана с незаконна миграция, контрабанда на хора, трафик с хора и така нататък. В процеса на 2017 възоснова на нови ни мандат, който решили възможността агенцията да работи и е в е, наказателно криминално разследване, така че и, както и управление на миграцията. Ние разширихме обхвата на, на е, тази е, на, набирането на данни, обхванахме и борбата с тероризма. Получихме зелена светлина от е, Европейския надзорник за крила на данните, защита на данните. Сега е, работим както е, е, предстои по-тясно сътрудничество с Евроюст е, според регламента и имаме технически срещи с тях, за да разработим практически план тези каналите на действие на работа. През 2018 очакваме да можем да, използвайки новия ни мандат, да набираме лични данни за и това ще се отрази е, положително върху е, ще, има, е, ще помогне да, в борбата с, с нередовната миграция, особено при идентифицирането на незаконни мигранти на граница по-конкретно по борбата с тероризма. Вече казах, че от, бяхме помолени да, по, да, така, да, да работим за индикатори, създаване индикатори за общи индикатори за риска и да ги споделим, разпространим се държавите членки, за да могат те да ги използват на граничните си пунктове. Е, тоест, когато нормални пътници легално, законно преминават граница на влизане или на излизане е, да се различават е, тези от е, нелегалните. Е, това беше първата ни стъпка в борбата с чуждестранните бойци. Сега агенцията разработи една брошура, нещо като наръчник, която може да се използва и за други дейности на, в горещите точки, тъй като е, хората в граничните пунктове, е, разбира се, са различни от популациите, които проявяваме в горещите места, в горещите точки. Но целта е да се разпространи всичко това сред е, граничните е, служители е, и да за целта тази информация трябва да се преведе на основните езици на Европейския съюз и на езици, които е, се ползват в Западните Балкани и стани по партньорството. Така че е, много важно е да се е, направи кръстосана е, проверка, да се създадат отделни лица с е, информацията за тях в базата данни, когато се знае за тях. Е, целта е да, се, да бъдат разкрити и тези, които не са известни още като чужестранни бойци. Разбира се от само себе си, че за да имаме ефективно управление на външните, по външните граници, трябва да има е, оптимална комбинация, е, съчетаване на базата данни и е, да имаме достъп до взаимно съвместими бази данни. Тук наистина чух, че днес или преди няколко дни имало някакъв доклад, който препоръчва правни е, варианти, е, възможности допълнителни за Европейската, е, за нашата агенция. Искам да чуя коментари от вас. Това ще улесни прилагането на цялостното управление по граници, което е попада и в мандата на Европейската агенция. Това ще обедини граничната полиция, както и да се нарича тя в отделните държави членки, граничния патрул, редовните части за сигурност, митници, правоприлагащи, е, е, крайбрежни патрули, е, е за да е, обменят информация за нормалните си, рутинната си дейност. В това отношение Frontex е, участва все повече в така наречената така наречения стратегически приоритет, а именно полицейско сътрудничество, което се осъществява между държавите членки и с това ще приключа, Фронтекс съсредоточава вниманието си върху огнестрелно оръжие и е, върху е, трафик с огнестрелно и друг вид оръжие. Е, тук вече работят съвместно с митническите власти, разбира се. заключение ще кажа, че на, по външ, на външната граница определено като е, агенция, по-специално обаче националните органи, граничните органи, е, които отговарят за управление на границите, могат да допринесат значителна степен за борбата срещу, е, с престъпни организации и терористи. Външната граница на Европейския съюз трябва да бъде един вид филтър, който да улавя е, всякакви, е, разкрива и улавя всякакви е, нарушения на, на законите, за да се гарантира свободата за сигурността и безопасността на гражданите Европейски съюз. Благодаря. На разположение съм за въпроси. Благодаря ви, председателя, за е, изказването. Сега ще говорим за връзката между е, организираната престъпност, включително е, търговия с наркотици и, и тероризъм. И Хосе Оливера има думата сега. Е, ако желаете, можете да дойдете на трибуната, а може и от място да говорите. Е, как предпочитате? Е, така или иначе ще се предава по интернет, така че може от място си да говорите. Ще помоля всички оратори да се придържат към 10 минути, защото наистина имаме... Е, заседанието ни ще продължи и след това изслушване. Ама You started a trend. It's okay. It's fine. And Mr. Oliveira is director at... ще говори за опита на Испания за връзките между организираната престъпност, тероризма и трафика на хора. Имате 10 минути, господин Альпер. Buenas tardes, señor. Добър ден, господин председател. Благодаря за това, че ме поканихте тук в комисията Либе. Аз съм Оли. Моето име е Аливера и съм директор на Центъра за разузнаване и борба срещу тероризма и организираната престъпност към Държавния секретариат в Испания. Цел, целта е да видим доколко двете, двете явления, тероризма и организираната престъпност, са свързани затова нека да кажа няколко думи като увод. През октомври 2014 година в Испания с а, кралски указ 873 бе създадена Центъра за разузнаване а, е, и борба срещу организираната престъпност е, и тероризма към Държавния секретарят, е, както и Центъра за Националния център за координация на борбата срещу тероризма. Има две две насоки на нашата работа. От една страна организираната престъпност, от другата страна антитер... борбата срещу тероризма. Като цяло тази структура е доста новаторска и то в световен мащаб, тъй като нашата цел от една страна е да събираме познания, информация, координираме и реагираме спешно на заплахите. Нещата се промениха в последно време. Терористичните групи се превърнаха от малки и строго ограничени а, организирани групи с различни идеологии в едни групи, които по някакъв начин са взаимосвързани. И ние трябва да се приспособим към тези нови явления. От 2001 година насам, т.е. след атентатите на а, 11 септември и след атентатите на 11 март в 2004 година започнахме да извършваме различни анализи, които да ни позволят да разбереме дали има връзка между тези две явления и наистина това се е, потвърди. За това през 2014 година бе взе политическото решение за създаване на центровете за борба с тероризма и организираната престъпност. В... Нека, като говорим за тероризъм, да ви, да ви припомна, че ние в Испания разполагаме с много богат опит в борбата срещу тероризма. И за, за, за, за това можем да организираме нашата работа по много ефективен начин. А, макар между двете явления, тероризъм и организирана престъпност да има а, разлика в целите и в инструментите и методите, в крайна сметка можем да направим паралел и да намерим много общи а, точки. В крайна сметка става дума за двете страни на една и съща а, монета. И аз смятам, че а, трябва да разглеждаме тези явления по следващия начин. В ние сме свидетели на глобализация. За това трябва, според нас, да, да обединиме силите си, логистиката, финансирането. И в никакъв случай не трябва да а, тълкуваме и разглеждаме явленията по-отделно, защото ще изпуснем нещо важно. Необходимо е да има система за координиране при, раз, при разследването и по този начин по този, по този начин можем да реагираме на двете заплахи едновременно и по по-ефективен и а, ефикасен начин чрез стратегия. Сега, искам раз, раз, разглеждайки две, двете явления, стигнахме до а, заключението, че има над 400 съвпадения, когато разглеждаме отделни проявления на а, трафик на наркотици и на а, така нареченият а, джихадистски тероризъм. цел, целта на нашите два центъра е да събираме, интегрираме, анализираме стратегическата налична информация за всякакъв тип радикализъм, организирана престъпност и тероризъм. Също така да издирваме, определяме и установяваме различните е, критерии за координиране и действие на оперативните единици. И също така да предлагаме национални стратегии за борба срещу организираната престъпност и тероризма и насилствения радикализъм, като ги усъвременяваме, за да могат те да отговарят на заплахите, които в, пред които сме изправени в момента и ще бъдем изправени в бъдеще. Една от, един от методите, една от наш, един от аспектите на нашата стратегия е така наречена кампания Стоп радикализъм. И цел, цел, целта е да изучаваме социалните фактори, които водат до, радикали, до радикализиране и установихме, че радикализирането понякога става по един много незабележителен начин и само много близки приятели и семейството си дават сметка за промени. с, по, тази, по, по тази причина създадахме център, който работи 7 дни в е, в седмицата, 24 часа в е, денонощието с е, телефон 900, където може да се извършват, да се правят съобщения и да се, да се споделят загрижености. Инфо... И... И а, първото нещо, което трябва да направим е да видим дали събраната информация има отношение към а, е, операции, които в момента се провеждат. Целта от, от тук нататък е да за да можем да из... изпълняваме превенция през последните години е необходимо да, да, да познаваме все по-отблизо социалните феномени, които водат до радикализиране и да, да правим проф, а, профил, да видим какви са причините. Липсата на интеграция, ненамирането на работа, фактори, които водат до а, присъединяване към терористични структури. В Испания Трудно е, разбира се, на, на всеки един момент да се докажат връзките между организираната престъпност и а, тероризма. А, тъй като и едната и другата вид престъпност се крият под някаква по, по някакъв, в някакъв смисъл. Но връзката може да се установи чрез едни пресичащи се дейности, като трафика на наркотици или фалшифициране на на а, документи. Също така установихме, че поне 20% от джихадистите в Испания са били в затвора поради извършени някакви други е, престъпления. Повечето от тях са с чуждестранно гражданство, предимно мароканци, алжияци или пакистанци. И можем да, можем да кажем, че връзките между двете явления са следните. Представители на двете групи влизат в контакт с цел постигане на някакви логисти, логистични улеснения, като например закупуването на оръжие, както това бе доказано при арестуването на сръбски гражданин, свързан с парижкият атентат или алжирски граждани, които бяха арестувани в Лакоруня и Алмерия и които а, фабрикуват фалшиви документи. Също, също така а, членове на двете видове престъпни групи участват обикновено в трафик на наркотици, който позволява е, финансирането на едните и другите дейности. Now, because... Трябва да говорите твърде бързо и е, трябва сега вече да, а, при, да приключвате. В а, атетата на 11 септември, след атетата 11 септември в Испания бяха заловени и съдени а, граждани, които са набирали е, обучавали и изпращали муджахедини в е, Афганистан. Това е наречената опера, опера, операция Датил. след а, е, атентата на 11 март 2004 година в Мадрид, в който имаше 192 смъртни случаи, 1858 ранени, бе установено, че има връзки между престъпни групи и терористични групи, участвали заедно в трафик на хашиш и други наркотици за финансиране на атентата, като последствие имаше подсъдими и има и решение на националния съд е, има 4 или 5 операции, които също така биха могла, могъл да ви опиша, но а, е, предпочитам да приключа до тук, за да ви остава време да ми зададете въпроси в последствие. Much, Благодаря много, господин Оливера. Благодаря ви за вашето изказване. А сега давам думата на госпожа Юте Стигъл, представител на Европейската комисия, която ще ни представи състоянието на нещата, свързано с незаконната търговия на оръжие. Here, okay Благодаря, ще остана. Ще говоря от място, ако не възразявате. Благодаря ви за това, че поканихте комисията за участие в това изслушване. Няколко думи по това, което комисията прави е, в момента по отношение на тероризма и как, е, каква е връзката с организираната престъпност и борбата с, е, срещу търговията с огнестрелно оръжие. На нас е, ни е ясно, че трябва да запушим всички, е, пресечем всички канали е, за действие на терористите и е, да работим за е, антирадикализация. Това са така най-важните ни задачи, приоритети. Първо, да е, се спра на е, работата, която тече в комисията в момента. Неодавна приехме няколко акта, които след като почнат да се правят държавите членки, ще засили нашия колективен отговор на тероризма. Първо, за борба с тероризма, акта, който криминализира пътувания с цел тероризъм и финансирането на подобни действия затягаме е, правилата за изпиране на пари и затрудняваме по този начин незаконното прехвърляне на средства през граница. Работим и за това е, да е, попречим за, на злоупотребата с предплатени е, кредитни карти. Е, е Преразглеждане директивата за огнестрелното оръжие, знаете, че ние извадихме най-опасните уражения е, от е, оборъщение, като по този начин затрудняваме достъпа до е, по-опасни оръжия. Ще се върна на това по-късно. Засилихме и е, укрепихме външните си граници. това чухме и от преждеговорившия оратор. Преразглеждане на градичния кодекс на Шенгенски граничен кодекс с цел за укрепване на тези граници, оплътняване на тези граници, допуска системни проверки на тези граници, включително носители на паспорт и европейски паспорт в Шенгенската е, зона. Миналата година бе прият акта за е, идентификация и регистрация на пътниците, Предлагаме също така и система вход-изход и път на информация и от, система за е, информация за пътуващите и авторизация за пътуване, е, както и е, изпратихме служители на е, Европейския съюз и на, на Фронтекс в горещите точки Гърция и Италия но а, това сме направили. Но трябва да отидем по-далеч. Неотдавнашни терористични действия показаха, че неотложно е нужно да са а, взаимно а, оперативни, а, да са оперативно съвместими нашите системи. Сегашните празни места, а, там където а, там, където е, заподозрени тероризъм могат да бъдат е, е, вписани в различни, несвързани една с друга бази данни. Това трябва да се коригира. Освен това, граничните органи, правоприлагащите иммиграционните и съдебните органи трябва да разполагат с е, всичката необходима е, и важна информация. Споделянето на информация за чуждестранни е, терористи ще създаде повече сигурност за нашите граждани. Но нужно ни е да работим повече по превенцията, за да попречим на радикализацията. Ето защо е, вече се спомена европейската е, мрежа, както и РАН, е, РАН мрежата за така насочваме вниманието към радикализацията, тя помага за обучение на практикуващи в тази област подхода на Малтийското председателство в момента и усилията да е, така направи отчет на начина по който се изпълняват е, решенията на заключенията от е, съвета по външни въпроси, е, свързани с борбата с тероризма, е наистина нещо похвално. Е, през е, регламент, е, прият на, през май 2017, също предлага е, допълнителни възможности за сътрудничество в това отношение. Да се ограничи пространство, в което терористи, престъпници, киберпрестъпници оперират това или да покаже, че също интернет е основно средство е, мнозина от е, изпълнителите, е, извършителите миналата година, които на, на, на нападения, всъщност са минали през един така период на радикализация. Ето защо през 2015 пуснахме нов форум по интернет, с който да пресечем пропаганда онлайн и а, е, имаме също така специално звено, отговарящо за интернет в Европол, което сканира а, е, материала, който попада в публичното пространство. Някои от най-големите интернет а, е, компании също а, допринасят а, за в базата данни и хашис, която дава възможност да се обхване пропаганда, е, кодирана електронно и да бъде блокирана тя. Е, интернет също е пазар за огнестрелни оръжия е, през граница. Ето защо комисията се е ангажирала много енергично с борбата срещу търговията с огнестрелно оръжие. Европейския парламент и съвета, както вече споменах, е, тук що се спрозбояха, че ще преразгледаме директивата за огнестрелното оръжие, в която да се запълнят е, правните празноти, е, които дават възможност на терористите да действат. Знаете, че няколко места в нападенията в Мюнхен и в Париж терористите използваха законно деактивирани е, е, оръжия или е, газови или е, сигнализиращи е, оръжия, които много лесно могат да бъдат е, конвертирани в огнестрелни такива. Именно стараем се да обхванем и този проблем. Не само забрана за използване на най-опасните полуавтоматични огнестрелни оръжия, но а, и изисквайки а, маркиране и регистрация на а, огнестрелното оръжие само а, от, а, за колекции и музеи. Само те имат право да а, притежават деактивирани огнестрелни оръжия които могат да се трансформират. Сега работим за подобряване обмена на информация между националните органи за притежаване на, на или прилагане на директивата за огнестрелните оръжия. Законодателството обаче е предпоставка, но то не може да на практика да предотврати търговията с огнестрелно оръжие. Има и други средства да се работи в тази посока. Е, комисията повечето от действията си, включително и в плана си от 2015, плана си за действие, изтъква, че е важно да се изгради една по-добра разузнавателна картина за търговията е, с огнестрелно оръжие, използването на е, взривни вещества, отклонение от легалния пазар и използването на статистически средства и в Европейски съюз и на национално равнище. Много внимателно е, помислихме и за координиране на действията, свързани с политическия е, е, цикъл и приоритетите, свързани с огнестрелното оръжие на Европол. Специално внимание се обръща на въпроси, които не са изследвани достатъчно и нови връзки с друг вид престъпления. свързани с е, използването на огнестрелни оръжия и взривни вещества. Европейската агенция като Европол играят е, е решаваща роля в това отношение. Те ще помагат за бързо прилагане на е, системата за анализ на Европол, пък и е, с, чрез подпомагане на горещите точки е, и е, чрез системно проследяване на огнестрелните оръжия. Комисаря Ким неодавна брати, разпрати писма до министрите на вътрешни работи да ги насърчи да създадат национални е, точки за контакт във връзка с огнестрелни оръжия, които са полезни за обмен на информация, доста действия се осъществяват и във външните отношения, особено в региони като е, Западните Балкани или Украина. Комисията започна диалог с е, е, страните от Близкия изток и Северна Африка и за да оцени риска от, за търговия с оръжие и контрабанда с оръжие по посока на тези страни. Както виждате, Европейската комисия върши доста неща и това беше от нейно име, което имах да ви кажа. С удоволствие ще отговоря на въпроси, ако имате такива. Председателя, благодаря. Сега четвъртия и последен оратор чака реда си. Благодаря за търпението, между прочим. Е, Елена Ригачи Хей, която е, е отговарящ за страните от е, Близки изток и Северна Африка, от Голфа и латиноамериканските страни и въпроси свързани с тероризма, превенцията и така нататък. Да, не съм последния оратор, казва госпожа Ригачи Хей благодаря. So thank you so much. Благодаря. За това, благодаря за, благодаря за това, че ни... Аз ще... Моята презентация ще бъде в PowerPoint, така че... Ни ще говоря набързо и накратко относно предизвикателствата, свързани с връзките между организираната престъпност и тероризма и какви са мерките и а, решенията а, в рамките на ООН и по-специално службата на ООН по наркотиците и престъпността и по и помощта, която се оказва на държавите членки. Първо, важно е да разглеждаме връзките между организираната престъпност и тероризма отвъд границите, отвъд дори страните и регионите. Тоест в едни големи ареали Африка, Близкият и Среден изток, там трябва да бъдат насочени нашите погледи, ако искаме наистина да очертаеме заплахата. Заплахата от тероризма като че ли е все по-голяма и по-голяма поради а, разширяващите се връзки с организираната престъпност. Не можем да говорим за една връзка или един вид връзка. Нещата са контекстуални, зависи от държавите, от различните страни, от, просто от стеченията на обстоятелствата. По, по принцип престъпниците имат по-скоро економически цели, докато терористите имат политически подбуди, така че може би само в Афганистан талибаните смесват тези две, две, два вида цели. Както спомена испанският колега, тези връзки са всъщност взаимопомагането, логистиката, е, предоставянето на фалшиви документи на терористите от страна на престъпниците. Но в Европа повечето терористични атаки в Лондон, Брюксел, Берлин, а, Париж – са извършени от лица, които вече са прекарали известно време в затвора, т.е. имат престъпно минало. Това е много важно. В други региони, като на юг от Сахара, там връзките са малко по-други. Между, примерно връзките между Алкайда и Идил с а, стоки или а, разни продукти, които се превозват от едно място от, от други в Ирак и в а, Сирия. Това е продажба на произведения на изкуството и на културно наследство и така нататък. Така че трябва наистина да търсиме специфичността на съответните връзки. Обединените нации са създали една широкомащабна правна рамка, насърчавайки държавите членки да предприемат редица мерки, някои от които са чисто оперативни. Тази връзките между двата вида престъпност е а, на дневен ред на Обединените нации от съвсем неодавна, от 2014 година. Става дума за резолюция 2195. До, до, този, до, до този момент подобни връзки не бяха а, не, не бяха така извеждани на преден план, тъй като има резолюции, така наречената резолюция от Палермо от 2001 година, но тази последна револю... резолюция от 2014 година е посветена на конкретно и изрично на връзките между тероризма и организираната престъпност. Резолюцията призовава държавите членки да предприемат мерки е, включително и е, раз е, по-добра, по-добро сътрудничество, споделяне на информация, правоприлагащи мерки. Вероятно знаете, че нашата служба подпомага по принцип държавите, държавите членки в борбата им а, е, срещу трафика на наркотики и наркотици и престъпността и за това ние може би разполагаме с най-добрите инструменти, за да помогнем на държавите членки да се борят в този глобален аспект на връзките между двете. А също така работиме за насърчаване предприемането на мерки от страна на съдебните и правоприлагащите органи. Ние ние предоставяме техническа помощ на правоприложните органи в отделните държави членки да решат кои мерки са най-подходящи за тях. Също така подпомагаме държавите да укрепат и а, у, управлението на, гра, на границите си, а, да работят в по-тясно сътрудничество с други страни в областта на обмен на разузнавателна информация в национален международен план. Това е изваредно важно, защото а, връзките между организираната престъпност и тероризма са трансгранични. А, а, включително незаконното производство и търговия с огнестрелни оръжия. издирването на финансовите потоци, които а, са насочени към терористична дейност, работа в а, затворите, където се набират и радикализират а, лица, а, да се мермерки мерки различните видове престъпници да бъдат разделени, да не бъдат в едни е, и същи помещения. както и всички мерки, които трябва да се прилагат от включително гранични, митнически власти и така нататък. Раз, разбира се, необходимо е следващият слайд, ако обичате, следващ а, пер, бъдещи перспективи Необходимо, е да се задълбочи и затвърди да се затвърдат мерките за изследване и събиране на информацията. Информацията никога не е достатъчна. А, също така да се е, подсигурат и задълбочат стратег... превентивните стратегии, защото превенцията не е никога дес, достатъчно да има допълнителни връзки, да се създадат допълнителни връзки между националните власти и също така да има много по-добри връзки между нашата служба, Европейския съюз, държавите членки по отношение на партньорството. И също така насърчаване на обучението, на видимостта, на информираността и включително постигане целите на програма 2030 и на целите за развитие на ООН. По този начин ще прекъснем пътя на тероризма. И на последно място господин Георги Арабаджиев от е, Българското вътрешно министерство относно управлението на границите. Разполагате с 10 минути. Благодаря ви, господин председател. Аз също ще говоря с е, помощта на слайдове. <clears throat> Уважаеми дами и господа, благодаря за възможността да говоря пред вас и да представя ролята на България в общите ни усилия за противодействие на тероризма и организираната престъпност. Предизвикателствата пред нашата страна в тази област проистичат на първо место от географското ни положение и на второ от рисковите, свързани с сигурността на границите. В началото бих искал да ви уверя, че нашите усилия, освен за противодействието на тероризма и организираната престъпност, са насочени и към противодействие на улесняващите ги престъпления – като престъпното финансиране, изпирането на пари, документните престъпления, трафика и каналджийството на хора, трафика на оръжие и наркотици. В последно време са налице множество дискусии относно връзката между тероризма, нелегалната миграция и граничния контрол. И тези дискусии са естествени – те са нормални, тъй като имат едно свързващо ги звено. Това свързващо ги звено са лицата, макар и незначителен брой, на фона на значителния миграционен натиск към Европейския съюз, които използват миграционните потоци, за да проникнат на територията на Европейския съюз. В настоящата презентация в най-общ вид ще се постарая да ви запозная с мерките, предприемани на национално ниво, които са свързани с мигрантските потоци. И всичко това на фона на предизвикателството да се постигне баланс между предоставянето на закрила на наистина нуждаещите се лица, гарантирането на високо ниво на граничен контрол – и идентифицирането и недопускането на лица съпричастни към терористична дейност на територията на Европейския съюз. Next slide, please. Както знаете, България отговаря за една от най-чувствителните части от външните граници на Европейския съюз. Това е границата ни с Република Турция. И през страната ни преминават основни пътища, свързващи Централна и Западна Европа с Средния и Близкия изток. На територията на страната ни е, е разположен и най-големият сухопътен граничен пункт като външна граница на Европа капитан Андреево, през който ежемесечно преминават над 500 000 пътника и над 250 000 моторни превозни средства. Next slide, please. Засиленият миграционен натиск остава основно предизвикателство за нашата държава като част от източно-средиземноморският маршрут – въпреки намалението на миграционният натиск след затварянето на Балканския маршрут, поддържаме готовност за своевременна реакция при промяна на обстоятелствата, защото нестабилната ситуация в Близкият изток създава потенциален риск от внезапно увеличение на миграционния натиск. Затова следим тенденциите за промяна на маршрутите, опасността от пренасене на политически, религиозни и етнически конфликти от страните по происход към страните по пребиваване. Поддържаме много високо ниво на сътрудничество с всички съседни държави. Работим много добре с турските власти за своевременен обмен на информация и предотвратяване на опити за незаконно пресичане на общата ни граница – Поддържаме активен диалог с Република Гърция, която реагира своевременно на исканията ни за реадмисия на незаконно преминали общата ни граница лица, като процедурите се осъществяват в рамките на дни, а понякога и само в рамките на един ден. Постигаме много добри резултати от открития края на 2016 година тристранен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество между България, Турция и Гърция, разположен на споменатият вече гранично контролно-пропусквателен пункт Капитан Андреево. Това е първият по рода си контактен център в тази част от региона. Той обезпечава обмен на информация в реално време между служителите на трите държави за трансгранични престъпления и нарушения – като най-многобройните запитвания до момента са по линия на незаконната миграция. Next slide, please. Всички ние ясно си даваме сметка за риска потокът от незаконно влезлите мигранти, търсещи закрила в България, да бъде използван от завръщащи се чужестранни бойци, които се стремят да прикрият преминаването си при съседна територия, участието си в конфликта или възможните си терористични намерения. Предвид своето географско положение, България поставя акцент върху споделянето на информация. За нас е важно държавите членки на първа линия да разполагат с цялата налична информация относно дадено лице, което ще позволи успешното му установяване и предприемане на последващи действия. Използвам възможността да подчертая позициите, позицията ни, че следва спешно да бъде приета общоевропейска процедура за последващи действия при установяването на чужестранни бойци по границата или във вътрешността на страната. Тази процедура следва да отчита от една страна гарантирането на сигурността чрез ефективно наблюдение на тези лица до достигане на държавата им по происход, а от друга – зачитането на правото им на свободно движение. Next slide, please. България е основно транзитна държава и на нашата територия започна да се наблюдава увеличение на съвпаденията на лица, отговарящи на специфичния рисков профил на потенциални чужестранни бойци. Практиката показва, че в по-голямата част от случаите тези лица притежават европейски документи за пътуване и са граждани на Европейския съюз. Гранична полиция осъществява засилен контрол по външните граници, както и на полетите от и към рискови дестинации. Изготвени са точни указания за граничните полицаи, съдържащи актуални рискови профили на лицата, които могат да бъдат определени като чужестранни бойци, с ясни рискови показатели и ред за последващи действия при установяването им. При, завърш... при извършване на гранични проверки на тези лица се... се извършва и задължителна проверка в автоматичните информационни системи и се ползват новите функционалности на системата, т.е снемане и запазване на фотоизображенията на титулната страница на паспорта. Провежданите скрининг и дебрифинг интервюта позволяват филтриране на лица, съпричастни към терористични организации и или участвали в военни действия. Изготвена е и процедура за действие при получаване на информация за влизане или излизане или пребиваване на територията на страната на чужденци, свързани с терористична дейност и радикализация. Естествено, резултатите от нашата дейност не биха били възможни без информационният обмен в реално време. Още в периода 2009-2010 година България премина през процес на оценки за готовността си за присъединяване към Шенген. Положителните оценки в отделните области позволиха свързането ни към Шенгенската информационна система през ноември 2010 година. Изградено е бюро Сирене, което функционира в денонощен режим на работи. Всички функционалности на ШИС са налични и достъпни. Ние можем да въвеждаме сигнали и съответно да извършваме справки в системата. Графиката, която виждате на слайда, показва активността на системата и сериозното увеличение на съвпаденията в България през последните две години, което се дължи на първо место на увеличение брой сигнали в ШИС, на второ присъединяването през месец април 2015 година на Великобритания и на трето засиленият граничен контрол. Next slide, please. Връзката между ефективното гранично и миграционно управление и борбата срещу тероризма и организираната престъпност очерта необходимостта от подобряване на оперативната съвместимост между отделните IT системи на Европейския съюз и тяхното максимално използване. Поради географското си положение, България на практика е първата европейска граница за всички лица, които пътуват през сухопътни граници от Близкия изток към Европейския съюз. Независимо, че контролът по вътрешните граници не е примахнат, България на практика е шенгенска държава от гледна точка на, на ангажиментите си да охранява външната си граница по начин, гарантиращ сигурността на цялото пространство на Европейския съюз. За съжаление, поради факта, че формално не е пълноправен член на Шенген, България няма достъп до визовата информационна система. И нейните гранични служители нямат възможност за получаване на пълна и подробна информация относно гражданите на трети страни, за да могат да извършват адекватна оценка на потенциалните заплахи. България идентифицира този факт като сериозен пропуск, който се отразява на сътрудничеството. Нашият анализ показва, че липсата на достъп до визовата информационна система влияе негативно освен за целите на граничното и миграционното управление – и за целите на оперативните разследвания. Затова е изключително важно ние да можем да извършваме справки директно чрез консултиране в тази система. Този пасивен достъп, към който ние се стремим, е само за целите на получаване на информация и извършване на справки. Next slide, please. И в контекст контекста на подготовката на страната ни за председателството на Съвета на Европейския съюз от 1 януари 2018 година, бих желал да ви информирам, че нашите приоритети следват актуалните основни теми от областта на сигурността – граничен контрол, вътрешна сигурност, миграция и убежище. Благодаря ви за вниманието. you. A big thank you to all of our speakers in this. Благодаря на всички вас. Благодаря за това, че изложихте връзката между организираната престъпност и тероризма. Много малко, с много малко време разполагаме, така че ако ако колегите могат сега да зададат въпросите сега, защото след пет и половина имаме също много, едно много важно изслушване. Госпожа Зепова, госпожа Уинберг, друг иска ли? Моника and... Моника um, Госпожа Чиничи.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 крайно време е, е България и Румъния да станат, е, да се признат към шенгенското пространство. Е, хубаво е, това, което казахте, че от България, че сте готови в случай, че се увеличи притока на пресичащи българската граница. имам конкретен въпрос към вас, свързан с чуждестранните бойци, които се представят за беженци. Е, имате ли е, опит? Е, знаете ли колко такива попа, стъп, и, и откривали, накътъквали ли се такива в последните месеци, които са опитвали да преминат по този начин границата? към господин Легари въпрос. споменахте ня... индикаторите на риска. бихте ли е, казали кои са те и, и е, изхождайки от тези индикатори и показатели за риска, какво е, как, какво ще ви доведе до, до е, това да бъде, е, да попадне в полицията всъщност е, едно заподозряно лице? И последен въпрос. Започнахме проверка е, с новия Шенгенски е, граничен кодекс, е, да проверяваме всяко е, лице, което пресича граница. Да, е, това обаче е много трудно. Искам да чуя от вас дали има смисъл е, да се проверя проверява е, всеки човек, е, всеки преминаващ границата човек, предвид на това, че е, повечето от терористите вече са радикализирани вътре в нашите страни и предвид на това, че много от тях са европейски граждани и след и много държави членки вече е, е, и след като имат опит в това отношение, искат е, дерогация от това задължение да набира тази информация. Какво ще кажеш за това правило? Так så mycket för Вимберг, госпожа Вимберг, благодаря за това, че ми давате думата. Зная, че е, този граничен контрол е между държавни членки е много труден, защото по този начин, е, е, но е много важен, защото така могат да се спрат незаконни е, преминавания на границата или незакон, контрабанта на наркотици или каквото и да е но а, е, това е невъзможно да, да такъв вътрешен граничен контрол в а, е, шенгенското пространство. А, е, и именно това а, налага много по-голяма отговорност. Е, изпълнителният директор е, на Фронтекс, господин Легери каза, че това трябва да е филтър, но този филтър е доста неефикасен. Например, както при е, филтрите в дадена машина, ако той не функционира, тогава се затлачва е, двигателя. Е, е после операциите по е, е, търсене и спасяване, ако разполагаме със средства само за е, издирване и спасяване, как можем да се преборим с е, проблемите. После, е, притежателите на незаконно оръжие. Е, до сега те не са, не стоят за никакъв терористичен акт. Проблема са незаконно притежаваните, а незаконно притежаваните огнеселни оръжия. С тях се осъществяват а, а, атентатите. И тук граничия контрол може ли да помогне? Катерина. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря и на всички от панела. Най-вече искам да се спра върху връзката между организираната престъпност и тероризма. Смятам, че има по-функционално естество на тази връзка, не толкова идеологична, и по-скоро е свързано с економически интереси. Това е една тема, която искаме да подчертаем с колегата Елмайер и другите колеги, които работеха по директивата за борбата срещу тероризма, като подчертаем използването на инструменти за проучване, които вече, за разследване, които вече са използвани за, и за едната дейност и другата. Така че смятам, че тероризма се подкрепя. Това нещо го видяхме в Италия в Испания, се бяха открити място на производство от туризираната престъпност на фалшиви документи за терористите. И искам да попитам дали се разглежда, как се разглежда този аспект за функционалността на, на отношенията между е, организираната престъпност и тероризма. И по-специално, защото знаем, че обмена, например, когато става дума за трафика с оръжия, с а, е, наркотици и най-вече чрез интернет и най-вече този даркнет, нали? въпрос е за финансирането на тероризма чрез криминалната престъпната дейност и резината престъпност, която използва тези системи, тези финансови, поне подзаконни финансови а, а, пътища, за да прехвърля пари, които идват от незаконна и престъпна дейност а, за финансиране на туризма. Така че иска да попитам дали тези аспекти са взети под внимание и какви евентуално мерки ще бъдат приети в светлината на тази дейност. Благодаря. Monica, Благодаря, господин председател. Имам конкретни въпроси. Първо, по отношение на набирането на експерти от страна Фронтекс, господин Леджери, държавите членки е, толкова ли са е, щедри, че са готови да назначават експерти е, в Фронтекс или всъщност това е въпрос на личен персонал на, на е, на Фронтекс е, или пък е, се опира до това да се набират просто току-що завършили училище, които нямат много опит. Как стои въпроса с набирането на експерти, сериозни експерти, които веднага могат да влезат в функцията си да работят? Сега към парижките атентатори, е, парижки атентатори е, е, са били регистрирани в, преди това в Европа. Има ли възможност да става бързо, по-бързо идентифициране в такива случаи? Какво вашия опит ще ни е полезен? И към господин Оливера въпрос какви, каква а, информация има за това, дали различни терористични структури си помагат взаимно. Не става дума за организирана престъпност, но да кажем ета или а, други а, различни, независими една от друга престъпни организации, дали си помагат взаимно. И въпрос към България. Ако България трябва да защитава външната граница на Европейския Европейския съюз е, е, и това с помощта на Frontex, е, как изглежда в бъдеще системата ВИШИС? ВИС, как, какъв ще достъпа ако, до шенгенската информация, ако не е, аз разбирам, че е необходимо България да, да бъде член на Шенген, но преди това как ще има инфор... достъп до информацията шенгенската, която ще бъде полезна. Благодаря. Fabrice um, uh, most of the questions I think were addressed to you. Um, and then I'll ask um, I don't mind you using the microphone to have a chat. fine. And then... Още няколко въпроса, след това ще дам на вас три минути, след това колегите да отговорят по минута. Благодаря, господин председател. По въпроса за общите показатели за риска, които бяха разпространени от Фронтекс по граничните пунктове. Критериите са, например, е, ротирането, е, определени маршрута на пътуващите, е, съдържанието на багажа, лъчно, лично поведение преди и след клиничната проверка, понякога външния вид даже на лицето, възрастта, както казах, възраст, поведение – е, или е, поведение, което не отговаря на възрастта. Това са критерии, които могат да задействат е, така тревога, да сигнализира тревога, ако граничният служител е, установи, че много от тези критерии, е, че дадено лице отговаря на много от тези критерии. Тогава подобно лице се препраща за е, вторична проверка в е, Фронтекс няма правомощията да задържи такова лице, но можем да го прехвърлим за допълнителна вторична е, проверка. Когато правим това в горещите пунктове в Италия или Гърция, тези вторични проверки се е, осъществяват от полицията, от Европол при граничните проверки препращането трябва да стане към полицейска или развивателна служба в зависимост от националната структура. Трябва да бъдат прехвърлени към, именно към лица, които са упълномощени да извършат такива вторични проверки за да се потвърди дали е основателно подозрението, дали има нужда от разследване. Въпрос имаше за това е, каква, е, има ли смисъл от, нови, е, от новите правила, които се прилагат за европейски граждани, проверка на всяка сверяване с шегенската информационна система на всеки граничен пункт. Много от изказалите се днес казаха, че първо тероризма е глобално явление, трансгранично и е, сме свидетели на това, че някои терористи, а именно е, чуждите бои, чуждените бойци, пътуват обикновено от Европейския съюз към е, държави като Сирия, където се води е, война, след това се връщат в Европейския съюз, за да извършат терористичен акт. Може да има и връзка с е, е, финансов е, източник извън Европейския съюз е, на такова лице. Сега не трябва да си мислим, че само чужденци, само пътници, които не са граждани ЕС, трябва да се е, проверяват е, с е, сравнение, съпоставка с е, данните в ШИС. Защото е, имаме доклади от държави членки, че те са успяли да идентифицират е, е, незаконни мигранти или, или е, престъпници именно поради сигнал в шенгенската система. Е, това е, съществуваше до сега, но вече трябва да сме задължени да го прилагаме, тъй като е закон вече. Някои държави членки поискаха, е, помолиха за дерогация. Ние работим в тясно взаимодействие с комисията да видим как да изтълкуваме е, пълния текст на новата разпоредба, защото, защото тя предвижда нова роля за Фронтекс и държавите членки вероятно ще трябва да, да е, обосноват е, иска си за е, дерогация, а не винаги е възможно това. Ако правилно си спомням, имаме 11 такива молби от държавите членки и 11 и само 3 от тях е, се опитаха да обосноват е, своя е, иск в духа на разпоредбата на регламента. Това правим с така работим с комисията, колкото до това дали Frontex може да бъде филтър. Сега поради превода, може би, аз не казах, че всъщност, че Frontex е филтър, а че външната граница на Европейския съюз трябва да се използва като филтър което означава, че е, граничните, е, граничната охрана е, и дейностите по границата трябва да помогнат за разкриване на е, криминална престъпни дейности или терористични заплахи или друг вид заплаха. Европейската Българската Агенция за граничен контрол, разбира се, се е ангажирала да изпълни напълно мандата си и ние сме готови да подпомагаме държавите членки да засилват тази си функция на филтриране на външните граници, Разбира се, ние ще е, изпълняваме и новия си мандат, е, е, свързан с е, дейностите по издирване и спасяване и не виждам противопоставяне, не виждам някакъв е, е, е така конфликт между издирване и спасяване и борбата с е, тероризма. Е, колкото до набирането на експерти, е, в, и, така персонал в Frontex, държавите членки е, предоставят е, своите служители за операции на Фронтекс, но вероятно ще ни трябват повече за някои операции, така че не ни достигат е, служители все още за някои сухопътни, сухоземни граници и операции по сухопътни граници, което става дума за разследване и възможността да се претърсват съдържанието на е, мобилни телефони. Фронтекс няма такова правомощие, но националните полицейски служби или е, изпратените от Фронтекс е, служители на място могат да е, го направят. Защото, доколкото разбирам, по националните законодателства това не е допустимо в е, нито една от държавите членки. Значи не е възможно в е, горещите точки на Европейския съюз да се прави. Благодаря. Повечето от въпросите бяха насочени към господин Вечери. След това имаме един много чувствително изслушване в 17.30 е, и не можем да закъсняваме. Така че просто съжалявам за другите. Наистина Опитайте се за една минута да кажете нещо за една минута вместо 2-3. Благодаря на господин е, Оливера и на другите оратори за техните презентации. Ако можете просто може би да продължите дискусията след на изслушването, защото трябва да започнем точно в пет и половина. И темата е много деликатна. Просто нека да спрем до тук. Благодаря на всички и по-специално на нашите оратори. Благодаря, колеги. Аз ще започнем в 5.30 точно. Много ви моля, не дайте напуска залата. А ако няма да участвате в следващото а, обсъждане, много ви моля да напуснете зала. Колеги, а, нека да започнем. Имаме кратко изслушване. Така че, моля, седнете. I'll give you one minute. Everyone can be seated. Okay, good afternoon, colleagues. Uh, Добър ден, колеги. Това е точка 4 от нашия дневен ред днес. А, именно мнение с Европейската комисия, с съвета и с чешките власти след конференцията на председателите, решението от конференцията на председателите 11 май тази година. Първо, нека да направя няколко водни бележки. Защо сме тук днес? Първо, колеги, е, уважаеми гости, дами и господа, за мен е удоволствие да ви приветствам на този обмен на становища относно риска от политическа злоупотреба с медиите на, в Чешката република. Изслушването се провежда съвместно според решението на Председателския съвет от 11 май 2017 тук в нашата комисия. Това изслушване се излъчва по интернет и а, е, всички а, е, презентации и изказвания могат да бъдат а, е, записвани. Имаме превод на френски, немски, италиански, испански, чешки, разбира се, унгарски, полски, български. А също а, Също ще има и запис, екип за запис на заседанието. Искам също така да кажа, че а, има а, а, един списък, е представен от координаторите а, и а, осъгласуван с политическите групи. Ще дам на всеки от ораторите 10 минути. След това ще започнем дебата. Искам да кажа, колегите от Либе го знаят, но колеги, другите колеги, които не са от Либе, просто да им кажа, че трябва да се придържаме към времето, так, просто за да осигурим не само спазване на края на изслушването, но също така и на равенството между ораторите. Ако се изказвате твърде дълго, просто отнемате времето на колегите. Така че 10 минути за изказващите се оратори и след това 2 минути за, а, зала, за хората от залата. 10 минути за ораторите и 2 минути за депутатите. Разбира се, ако има време, можем да направим и втори кръг такива изказвания. Започваме веднага с господин Джузепе Бамонте, директор от Генерална дирекция Connect относно медийната политика. Имате думата, господин Абемонте, за 10 минути. Добър ден на всички. Благодаря, господин председател. Нека първо да кажа, че приветствам инициативата на комисията Либе да се разискват въпроси, свързани с свободата на медиите и плурализма. Искам да започна с едни скорошни резултати а, относно мониторинга, следенето на на и плуралистични медии. Нещо, което беше стартирано от Европейски е, институт за медиите и финансирано от Европейския съюз по инициатива на парламента. Резултата от проучването посочва, че всъщност няма държава в Европа, която да е иммунизирана спрямо рисковете, е, засягащи плурализма на медиите. При Чешката република резултата от проучването показа, че има голям е, дял на притежание на медиите от политическата класа и също и е недостатъчна прозрачност. Има също така и голям риск от неправомерен политически контрол и интервенция. И, например, измежду другите показатели, Италия и Полша също представ... представиха голям риск в тези сфери. В Словакия има висок риск, свързан с редакционната автономност на медиите. В Обединеното кралство също а, има влияние върху съдържанието на редакционните материали. Такива рискове съществуват почти навсякъде, свързани с политическата независимост на медиите. Нека да не забравяме, че това е независимо проучване. Тоест, не е просто Европейската комисия, която управлява данните не бива да попадаме в капана, да смятаме, че споделената ни проблем е половин проблем. Напротив, вредите и проблемите се разпространяват все повече и това ни тревожи всички. Нещо, на което искам да се спра, спра е, че европейските компетенции в това отношение са много ограничени. Моето присъствие днес като представител на комисията е по-скоро да е, представя информация, да ви запозная и да ви кажа, че комисията се опитва да се предприеме действия, свързани с плурализма на медиите в държавите членки. При все това, нашите компетенции са ограничени и са, зависят и от хартата на фундаменталните права. И а, медийният плурализъм е по член 11 на хартата. Но хартата се обръща към държавите членки само когато те прилагат европейския закон. Това означава, че комисията може да вземе е, участие само когато става въпрос за европейско законодателство. Например, преди няколко години в Унгария, в контекста на един нов закон, свързан с директивата за аудиовизуалните услуги. Комисията се намеси, за да разреши проблема с медийния плурализъм и свободата на медиите. Но това е нещо, което беше свързано с вторичното законодателство на Унгария. А тук въпросът, който разискваме, като че ли всъщност се свежда до два основни проблема. Първо, влиянието на политиците в медиите и прозрачността на медийната собственост. Както знаете, тези въпроси не се покриват от никакво европейско законодателство. Като казвам всичко това, Мога да добавя, че комисията все пак предприема мерки, за да подсили плурализма и медийната свобода в Европа, доколкото това е в компетенциите И, Например, комисията предлага преразглеждане на директивата за аудиовизуалните услуги и изисква регулаторните органи в тази област да бъдат независими. И също представя брой от изисквания, например, да, властите да имат специфичен персонал, който да върши тази работа. Също комисията направи предложение за директивата за авторските права в цифровия пазар, където се включват нови права, свързани а, с преспубликациите в цифровите медии. По този начин ще се подсили економическия принос на пресата и на а, публикациите на пресата и също ще осигури ем, свобода и плурализъм на медиите, както и качествен журнализъм в Европейския съюз. Освен това законодателно предложение, по добрата инициатива на парламента създадохме един проект за подпомагане на професионалисти към медиите. Например, Европейския център за, европейск... за свобода на медиите и пресата позволява правна помощ и предлага правна помощ на журналисти, които се сблъскват с проблеми със свободата на медиите. Също, имайки предвид важността на темата, комисията организира един колоквиум миналия ноември за медийния плурализъм и демокрацията. Участниците разглеждаха различните връзки между свободните и плуралистични медии и демокрацията. Те също се съгласиха, че трябва да обединим сили, за да защитим свободата на медиите и плурализма. В заключение, нека още веднъж да приветствам инициативата ви тук за организиран този дебат и да кажа, че европейските компетенции са много ограничени в това отношение, но е важно да се каже, че ние сме преди всичко а, начин да се представят ценностите. Комисията няма магическа формула, с която да реши проблема, но ние правим всичко възможно, всички инструменти, които са на наше разположение, от регламенти до помагащи действия, за да улесним диалога и да защитим медийната свобода и плурализма в Европа. И този цифров пазар а, е пълен със съдържание. Ние искаме то да е в полза на нашите граждани и да подсила демокрацията. Благодаря. Една малка корекция. Това е инициатива на а, председателския съвет, а не на комисията Либе. Ние просто изпълняваме предлож... тяхното решение. А сега, преди да дам думата на следващият оратор, мога ли да ви помоля всички, които искате да вземете думата, да дадете знак на секретарията по правило 26. Първо ще, взема, ще, ще дам думата на членовете на, на Либе и после на останалите. Още веднъж напомням, две минути за всички. Както представителите на Либе, така и от другите комисии. А сега следващия ни оратор, господин Артис Рейент, който е директор на а, Министерство медии, за медиите в Чешката република. Děkuji, dobré odpoledne. Я бих... Благодаря ви и добър ден на всички. С ваше позволение в изложението си ще ви представя законодателството, свързано с мас-медиите в Чехия. Ще спомена и законодателството, което попада в правомощията на, Министерството на културата. Най-напред държа да отбележа, че законодателството в областта на мас-медиите в Чешката република отговаря на общоевропейските стандарти. Основаваме се както на международните стандарти, така и на европейското законодателство. По, отнош... по отношение на радио и телевизионното излъчване, в страната функционира двойна система. Има както държавни, така и частни телевизии. Има специфичен закон, свързан с радиоизлъчването и телевизионното излъчване, съгласно което всички оператори имат право по независим начин да определят своята програма съгласно закона. Същия този закон определя и редица задължения, свързани с обективният характер на излъчваните инф извършната информация. Тази информация би следвало да бъде обективна и балансирана. Поставя се акценти върху информационните програми с цел да се гарантира, че няма дискриминации срещу политическите партии. Тези изисквания се прилагат към всички оператори като всички те имат и други ам, задължения, като например избягване речета на омразата с цел дискриминация срещу политически партии и други. При нарушаване на тези изисквания е, има опасност от сериозни санкции. Съветът за е, радиото и телевизията съблюдава за спазването на тези правила и е подотчетен на парламента. Бих искал да се спра и на някои други специфични разпоредби в закона, засягащи рекламите на политическите партии и политическите движения. Забранява се всъщност рекламни клипове на политическите партии, като се предвиждат само някои изключения по време на предизборните кампании точно в, при точно определени условия и за точно определен период от време по време на официалната предизборна кампания има право да се излъчват подобни е, рекламни клипове и а, през октомври миналата година законът беше изменен като беше разширена забраната за политическа реклама, като се забранява създаването на положителна представа за дадена политическа партия или дадена политическа личност. Също така се забранява всякакъв вид материал, който може да повлияе на мнението на господавателите тази промена беше предизвикана от поведението на някои политици, които са вземали участие в рекламни материали, които не са пряко свързани с тяхната политическа дейност. Този закон също въвежда и нови регулаторни, нова регулаторна рамка, който засяга съвета за а, радио и телевизионните оператори и новият мандат на съвета дава възможност за достъп до регистрите на, на всички а, радиостанции и телевизионни канали. По въпроса за обществените като по въпроса за Държавното радио и телевизия, те са подложени на допълнителни изисквания. Тоест, Държавното радио и Държавната телевизия трябва да предоставят балансирана програма, насочена към всички, към цялото общество, има изискване за предоставяне на обществена услуга и задължение за спазване на плурализма на медийната дейност на държавната, държавното радио и държавната телевизия. Има и конкретни изисквания, като например предоставяне на обективна и балансирана информация, която даде възможност на гражданите да се създадат обективна и балансирана представа за политическите партии и политическите събития за всички граждани. Държавната радиофронта телевизия са под контрола на съвета за радио и телевизия, които са под контрола на гражданското общество и в случай нарушаване на тези правови изисквания могат да бъдат наложени санкции. Съветът също така е подочетен, както вече казах, на парламента на Чешката република. По отношение на писмената преса, в сила е друг законодателен акт. Той не засяга независимостта и обективността на информация, която се предоставя. В този законодателен акт се постановява само, че издателят носи отговорност за публикуваните от него материали. Т.е. този законодателен акт съдържа доста по-широк една регулаторна рамка, която става доста по-голяма свобода на издателите като в случай на тежко нарушение могат да бъдат сезирани съдебните власти. Ще спомена и още един законодателен акт, който не попада в правомощията на Министерството на културата става дума за закона за планяващ конфликта на интереси. Този закон беше изменен в началото на 2017 година И промяната на този закон беше предизвикана от а, а, въпрос, повдигнат от бившият министр-председател Бабиш. Той всъщност беше собственик на редица мас-медии, но с това заемаше политически пост. Проблематичен беше факта, че той беше собственик на няколко медии и този случай доведе до приемането на закона за борба с конфликтите на интереси. Съгласно новият закон, политик, изпълняващ избираем мандат не може да бъде собственик или да играе кодна позиция в а, коя, каквато и да е била медия. В закона много ясно се разпореждат случаите, в които е възможно отмяната или от, от, отмяната на издаден вече лиценз на дадена медия основа на установено наличие на конфликтни интереси. В заключение, въз основа на едно проучване, една анкета, поведена от страна на Европейската комисия. Това разследване показа, че факта, че политици са собственици или са собственици на медия не води неизбежно до изкривяване на информация, която разпространяват тези медии. Много по-сериозен проблем може да стигне, когато да се стигне, когато мас-медиите е, са обект на един собственик, който определя тяхната там е, редакционна политика. Благодаря ви. А сега стигаме до следващият ни е, гост, господин Ерик Табери, журналист от Вестник Респект. Пракса, takže... Добър ден. Аз съм, съм човек от журналистическата практика и не съм свикнал на подобен тип изслушвания. Не знам дали информацията, която ще ви дам, ще е достатъчна. А ако ви се струва, че липсват е, известни детайли, можете да ми задавате въпроси. Нека да се опитам да ви опиша ситуацията с медиите в Чешката република, къде сме и как сме стигнали там. Ние сме една посткомунистическа държава, И първо си зададохме въпроса каква е ситуацията с медиите, а, сериозните медии, достоверните медии, достойни за доверие и каква е ситуацията в други държави. Разбира се, бяхме повлияни от економическата криза, която засегна цяла Европа и която също е, наклони везните в собствеността на медиите. Може би все още нямаме пълната ситуация на медиите в западните държави. Медии, които са напълно независими, на които може да се гласува доверие. Какви са основните промени през изминалите години? Смятам, че това много влияе на ситуацията в Чешката република. Има първо един много голям собственик на медии, Андрей Бабиш, който е известен политик. Той притежава няколко големи медии. Първоначално бях много скептично настроен. Питах се дали въобще тази ситуация може да продължи така, когато имаме собственик на медии, който е виден политически, видна политическа личност. Смятам, че ситуацията потвърди а, моите съмнения. В началото медиите не обърнаха особено внимание на този проблем и на Андрей Бабиш в тази първоначална фаза, която може би не беше толкова проблемно, но стигнахме до втора фаза, която е много по-сериозна, а именно, че медиите започват да влизат в политическите игри, стават действащи лица, влияят на политиката и създават една идея, а именно, че въпросната политическа личност е против корупцията, че защитава доброто и така нататък. Казвайки това, не искам тук сега да хваля другите политически партии. Работя в списанието Респект – което не е особено високо ценено от политическата класа, защото сме доста критично настроени. Но смятам, че примера, който дадох, е от голямо значение. За разлика от други посткомунистически държави, може би имаме едно предимство, а именно, че имаме добри обществени медии, които не само са качествени медии, но също ми се струва, че ще бъдат все така важни и за бъдещите години. И смятам, че Андрей Бабиш смята, че тези публични обществени медии са всъщност най-голямата опасност и конкуренция. Много често се обръща той, когато говори за редакторите в обществената телевизия, ги нарича едва ли не а не храни майковци, бандити и какви ли не. Президента ни говори също за чешката телевизия като една консерва развалено месо. Така че виждате тази ситуация. Тези престрелки, обществени престрелки, словесни престрелки всъщност привличат още повече вниманието на хората. И нещо друго важно е, че дебатът а, при нас е много открит и не сме а, в състояние да счетем ситуацията за нормално. Говори се е, навсякъде за тази ситуация. Това е ситуация, която наистина трябва да разгледаме и това със сигурност ще повлияе и на политическия дебат. През изминалите 27 години бихме могли да кажем, че чешките медии, където включваме нашето списание, всъщност си имат своите недостатъци, но никога не сме стигали до такава ситуация, когато една политическа личност да има толкова съсредоточено влияние в медиите и да се опитва да повлияе на всички останали медии. Така че това е от ключово значение. Ние сме една държава, която продължава своя преход. Нямаме все още всички коригиращи механизми, които биха могли да ни помогнат да решим подобни проблеми. Запознати сте вече с чешкото законодателство, но това е на теория. Какви са действията? Това е друг въпрос. Благодаря. Следващия оратор Адам Черни който е председател на синдикатите на журналистите. Заповядайте. Дякую за Добър ден на всички. Благодаря ви за тази възможност да взема участие в днешната ни дискусия. Темата, която обсъждаме, е много важна, тъй като говорим за свободата на пресата, свободата на словото, свободата на разпространение на информация. Смятам, че това са ценности, които споделят всички демократични държави. И е много важно тук да отбележим, че винаги има опасност от злоупотреби с мас-медиите. И това е темата, която обсъждаме в момента. Тази опасност е по-малко или по-силно присъстваща в даден момент в дадена държава. Аз лично си спомням обсъждането на същата тази тема по отношение на Италия, по времето на Берлускони. Спомням си всички доводи, когато чухме на времето. Но нека да се върна на положението в Чешката република днес. Вече бяха споменати няколко много важни факти, а именно дори и да има опасност от злоупотреба с масмедиите в Чехия, доскоро имаше много специфично положение, а именно важен член на правителството беше и предприемач и много важен фактор в масмедиите в страната. В отговор на така създалото се положение реагирахме чрез засилване на контрола върху конфликтите на интереси. Но въпреки изкуственото разделяне на масмедиите по отношение на собствеността, т.е. изкуствено прехвърляне на собствеността на мас-медии, наскоро изтекли записи на разговори показаха, че продължава да има контакти между бившият собственик на редакциите и настоящите редактори и в тези записани разговори бившият собственик даваше насоки на редакциите, въпреки че по принцип няма право на подобна намеса. Има и други важни елементи които влияят на положението с масовите медии в Чехия и в други държави. Става дума за економическото економическата конъюнктура, в която действат тези медии, начинът по който те влияят на обществото. И тук стигаме до много важния въпрос за медиите, които предоставят обществена услуга. Настоящото законодателство поставя медиите в Чехия в много уязвимо положение. Достатъчно е долната камера на парламента два пъти, две години подред да отхвърли доклада на съвета за радио и телевизия, за да доведе това до смяна на състава на съвета, което е много деликатна ситуация. Лично съм се убедил нееднократно, че с появата на ново правителство може много бързо и драматично да се промени състава на този съвет, както и е, управляващите органи на някои от медиите. Мисля, че много хора в Чехия си дават сметка за проблемите в страната ни. Преди година и половина създадохме платформа с името Свобода за, на медиите в Чехия. Целта на тази платформа е да се контролират обществените медии и да се наблюдава случаите на конфликтни интереси. интереси. Опитваме също така да сме в постоянен контакт с а, да, колегите ни от страните в региона, включително и в рамките на тъй наречената Вишеградска четворка. Е, важен опитът е, ни от съседните държави, той ни показва какви заплахи съществуват в областта и колко лесно може да се влуши положението. Към момента смятам, че положението все още не е чак толкова драматично, но има опасност това да се случи. Благодаря ви за вниманието. Much, And... Благодаря, господин Черни. Сега, преди да а, дам думата на нашите членове на комисията, искам да дам думата на госпожа Майерзак, която е представител на а, Репортери без граници. Заповядайте. Благодаря. За тези, които не познават Репотери без граници, това е международна организация, която защитава а, свободата на словото, на медиите, свободата да бъдем информирани навсякъде по света. А, тя се намира в Париж, но и има офиси в десетина държави и работи с мрежи от кореспонденти в 150 държави. Имаме е, консултативен статут към ООН, ЮНЕСКО и Съвета на Европа и е, имахме удоволствието да получим през 2005 наградата Сахаров на Европейския парламент. Няколко информации като начало. Ще започна с един скорошен пример. Един, един видеофилм, който някои от вас са видели по Твитър, и е, е датиран от 14 май. Виждаме чешкия а, президент с а, руския президент, двамата пристигат на една съвместна пресконференция в момента, в който влизат в залата. А, чешкият а, президент, мислейки, че микрофонът е изключен, казва като една лоша шега, да казва на руския президент, много журналисти има тук, трябва да ги елиминираме. Владимир Путин отговаря с полусмивка. Няма нужда да ги елиминираме. Само трябва да намалим брои. Много интересен пример. Смятам, че показва много добре очерненето на медиите от политическата класа и от властта на най-високо ниво. И под прикритието на такива дебелашки шеги, всъщност има нещо друго, виждаме нещо друго. Също имаше в Монтана миналата седмица избор на представител за камерата. И а, представителя никак не го хареса въпроса, който му беше зададен от един журналист и го хвана за еката и го хвърли на земята, го блъсна. А, ами да, но журналистите за това съществуват, за да бъдат всъщност пазителите на демокрацията, защото задължават тези, които държат политическата или економическата власт, да дават сметки, да дават отчет пред народа и а, всички да сме запознати. Защото това, на което искам да наблегна тук, е, че тези, които атакуват пресата, които всъщност поставят под въпрос работа на журналистите, са тези, които отказват да направят отчет пред гражданите. В чешката ситуация не, са, не се взима от прицел един журналист, а цялото съсловие. И през 1787 година Томас Джеферсън каза, че ако трябва да решавам да избирам между правителство без вестници или вестници без правителство, ще избера Вестници без правителство. Той е разбрал, значи, преди толкова години, че една свободна независима преса е всъщност основна характеристика на независима свободна държава. Нещо друго важно в Чехия е събата на олигарсите и конфликта на интереси. От десетина години насам намалява свободата на пресата заради концентрирането и на пресата в ръцете на няколко милиардера. Днес Чешката република заема в нашата класация на свободата на словото 23-то място от 180 държави. Загубила е две места спрямо 2016. Вярно, че е в списъка на жълтите страни в нашата карта, цветна карта, т.е. по-добре, по-скоро добра ситуация, но Чешката република отстъпва в класацията. И отстъпва, защото всъщност има медии, които са контролирани почти от 80-90% от чуждестранни инвестиции от местни а, бизнесмени. И тези бизнесмени не че толкова са се заинтересували от а, пресата и от а, медиите, а просто са решили, че по този начин ще разширят влиянието си и това на приятелите си. Най-емблематичният случай, най-проблематичният също, както вече беше казано, е Андрей Бабиш, който е един вид чешки Берлускони. Някои дори го наричат Барбискони. И този човек е а, а, втори най-богат човек на, на държавата, контролира по-голяма част от медиите и управлява е много влиятелна политическа партия. Заместник министър и а, на финансите до миналата седмица и може дори да се превърне в следващия премьер, ако се вярва на проучването на общественото мнение а, за изборите през, през октомври тази година. Тук няма ли конфликт на интереси между собственост на медията и политическа дейност? Как може да бъде този човек едновременно и съдя, и а, заинтересована страна, и наблюдател, и действащо лице? За мен има очевиден конфликт на интереси. И а, този конфликт трябва да бъде взет предвид. Имаше също многобройни примери за намесване на господин Бабиш в различните публикации. Най-скорошното, което е свързано с настоящата правителствена криза и доведе до а, преждевременната му оставка. Ставаше въпрос за серия от записи, в които се разбира, че той се опитва да манипулира медиите, които а, притежава. Чуваме го в записа да дискутира а, с Мадла Фонтанес, един известен чешки журналист, и а, да дискутира с този журналист за най-добрия момент за публикуване на статии, които а, да дискредитират политическите му опоненти. Има един закон, който е, беше прият и забранява на министрите да бъдат собственици на медиите. А, този закон беше заобиколен от господин Бабиш, защото всъщност е прехвърлил своите дялове в един, в един фонд, но всъщност фонда се притежава а, голяма част от него от семейството на господин Бабиш. Тоест, законно той не е собственик на медията, но това не му пречи да им звъни и да им нарежда. Така че с а, а, настъпването във властта на тези олигарси, Имаме нужда да, се, да помислим за демокрацията и да помислим, че медиите всъщност не са предприятия като другите и че целта им, продукта им всъщност не е просто да представят продукт. Жулия Каже представя книга да спасим медиите и се говори там за едно предприятие за медии с нетърговска цел и така да се организира и споделянето и а, подновяването на а, властта и финансирането на а, пресата. Това е, е вид а, власт, която да е по-демократична в все така капиталистическата ни система. Благодаря. Благодаря на нашите гости. Благодаря на всички наши гости. Искам да дам думата на всички, които искат да се изкажат. И сега просто ще ви изчета списъка на ораторите, които се, сте се записали. Ако не си чуете името, моля, дайте ми знак. Сега първо комисията Либе по правило 26. Първо дам думата на координатори, е, господин Наги ЕПП, госпожа Сипел, господин Ернст, господин Статина, господин Стаховски, госпожа Инфелд и госпожа Лойстън. За членовете на други комисии госпожа Сачура Жадова Извинете моето произношение. И другите колеги, които чух имената си. Ако някой иска да си скаже не е чул името си, моля да ми даде знак. Така че може, ако има все още нужда да се обсъдят допълнителни въпроси, а, може да направим втора, втор тур от изказвания. Господин Нажи има думата тлмъчников с чещина и ласкавост, аби ми ви помогли. Много благодаря, господин председател. Все, все още няма превод. Go ahead, thank you. Може? <laughs>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 да се гарантира плурализмът на медиите. За съжаление, обаче в последно време установяваме, че в новите държави, членки на Европейския съюз, мас-медиите се превръщат в економическа и политическа инвестиция. В някои случаи те се превръщат в манна за политиците, които развитват паралелно с политическата си и стопанска дейност и в, случай в някои случаи използват медиите за политическите си цели. В някои случаи дори това е единствената цел, с която те се занимават с медийна дейност. Европейската комисия би следвало да се намеси, за да гарантира свободата на масовите медии, но е вярно също така, че Европейската комисия има доста ограничени правомощия в това отношение и би трябвало плурализма да бъде гарантиран преди всичко от националните власти. Наше задължение обаче е да обърнем внимание на всички случаи, в които политиците се намесват в функционирането на масовите медии се опитва да повлияят на тяхното функциониране, независимо дали става дума за държавни или за частни медии. Европейската народна партия смята, че независимостта на медиите е важен принцип на демокрацията и си заслужава да си го припомним на, по поводи като днешното изслушване, като това лъжи не само за Чешката република, но, но и за всяка друга държава членка. Нашата комисия много отблизо следи въпроса за независимостта на медиите. Проведе се изслушване посветено на плурализма на мас-медиите през месец е, юли миналата година и се направихме да направим обзор на защита на медиите в целите Европейски съюз. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин Нанки. От името на Сирийски демократи думата има госпожа Зипо. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисията за а, това, че тя спомена, че тя има ограничени правомощия в а, тази посока. От друга страна искам да кажа, че медийната свобода и плурализмът са много важни за демокрацията. В същото време те са под натиск а, както в западно, така и в източноевропейските държави. Понякога заради политически натиск, понякога заради економически проблеми. А, така че това а, е, е проблем. Комисията не спомена, например, Германия. Аз идвам от част от Германия, която има, която има само един вестник. Разбира се, че мога да чета националните вестници, но когато се информирам за регионална политика, имам една единствена възможност. Това не е ли проблем? това не е вследствие на политически натиск, но въпреки това източникът на информация е само един и той не е много добър. От друга страна, когато критикуваме политици и медиите, искам да привлека вниманието ви върху факта, че а, има много добри а, журналисти, много добри политици, има обаче и обратните случаи. Така че трябва да бъдем по-точни, когато а, говорим да, за тези теми. А, така че трябва да бъдем много а, отворени. А, Радваме се на новия закон в Чешката република, защото а, действително самото положение на медиите само по себе си не е проблем. Просто трябва да се вгледаме в а, подробностите и ако има проблем, трябва да реагираме. Но искам да привлека вниманието ви върху въпроса, че няма обща позиция в държавите членки. Положението е различно и каквито и правила да има в тази област. Там, където има проблеми, ние трябва да обръщаме внимание на това, защото по всяко време всички режими има възможност за нарушаване на правилата и ние трябва да намерим нови решения за това. Благодаря, казва председателят. Моля ви да спазвате времето за изказване. Господин Ернст, а, госпожа Ернст от името на ГУЕ. Много благодаря, господин председател. Благодаря на всички оратори от Чешката република. Беше много важно да чуем оценка на ситуацията от първа ръка. А, мисля, че всички е ясно и всички сме на едно и също мнение, че не бива да има политическо въздействие върху обществените медии. И тук трябва тяхната свобода да бъде защитавана, независимо от коя, в коя държава. А, след а, политическия поврат в а, Германия, след. А, а, след промените в Германия, в моята родина Саксония, в източна Германия имаше черен списък на журналисти, които а, бяха се провинили в това, че а, бяха критични. Така че има проблеми, които не бива да а, отминаваме. Трябва да говорим за тях и а, много се радвам, че в чешката общественост се усеща този проблем а, и се вземат мерки. И освен това а, е ясно, че а, сме видяли достатъчно медийни магнати, а, а, като Берлускони, например. А, радвам се, че а, има в Чехия този нов закон срещу съсредоточаването на власт в медиите. Има действия срещу Андрей Бабич и сега смятам, че трябва да подкрепим Чешката република и да кажем, да, вие сте на прав път, трябва обаче да постоянствате без да се държим патриархално или наставнически а, и да а, засипваме чехите с добри съвети от Брюксел. А, но трябва да дам, дадем знак, че а, Чешката република се намира на положителен път а, и не бива да подкрепяме а, обкръжението на а, бабеш, които са и евроскептични и а, често пъти а, вадят ползи от евроскептицизма, включително и в Европейския парламент. Така че трябва да внимаваме за това председателят. Не искам да взема думата на колегите, когато а, те се изказват, но ви моля да спазвате времето за изказване. Сега дам думата на господин Стетина им положите. Благодаря ви, че ми дадохте думата. Дами и господа, моля ви да си сложите слушалките. Темата на днешното ни изслушване е под заглавието Риск от политическа злоупотреба с мените в Чешката република. Сега мисля обаче, че заглавието на днешното изслушване е малко поуставяло. Това, което се случва днес в Чехия, то, а именно злоупотребата с обществените медии в Чешката република, вече е действителност, а не просто риск. И ще ви дам а, пример с а, ежедневника Лидове новини, много влиятелен вестник в страната в един момент. Аз бях след основателите на този вестник този ежедневник, лидове новини. Първоначално беше незаконен вестник, Вацлав, Вацлав Хабел също работеше за него. Лично съм бил главен редактор на вестника в даден момент и първоначално това издание беше създадено за да отстоява демокрацията в Чехия, но това вече не отговаря на истината. Съдбата на вестника се промени коренно, когато той беше закупен от мултимилиардера Андрес Бабиш и положението с а, на, този мой вестник, бивш мой вестник, е много показателно. Днес журналистите, които работят в него, се страхуват а, да бъдат уволнени, ако не спазват а, наръките, които им се дават. Беше поведен анкета от един от бившите главни редактори на Литови новини, който също показва, който потвърждава моите твърдения и а, ви моля да припомните, че с влизането си в Европейския съюз Чешката република е поел ангажимент да защитава основните своб... права и свободи, сред които е и свободата на словото. И заплахата на свободата на словото в Чешката република може да се превърне в начало на заплаха за демократство в страната. Благодаря ви, господин Томаш Ждеховски има думата. Благодаря ви, господин председател. В изказването си ще се съсредоча най-вече върху няколко въпроса, вместо да правя коментари. Най-напред, бих искал да отбележа, че това, което чухме в записите на телефонните разговори между Бабиш и главния редактор на въпросният вестник е абсолютно неприемливо в един демократичен режим. Имам един въпрос към господин Абамонте. Той е специалист, който добре познава положението в Италия. Можете ли да ни кажете какво беше положението с медиите в страната по времето на Бергоскони? Имаше ли плурализъм на медиите по това време? В каква степен можеха да се изказват представителите на опозицията свободно в медиите по това време? Държа също така да отбележа, че фактът, е, че е ограничен брой богати хора притежават голям брой медии е, в Чешката република. Изключение ли е или има подобни тенденции в други държави членки? Имам и още един въпрос към господин Табери, който добре познавам историята на мете страната ни. Въпрос ми е свързан с Владимир Железни. Не смятате ли, че вече имаше подобен пример за човек, свързан с политическите кръгове, именно господин Железни, който оказваше влияние върху медиите? Господин Табери, ли, че всички останали медии, които не са собственост на господин Бабиш, са напълно обективни. Имам също така и въпрос към господин Черни. Колко процент от медиите в Чехия притежава господин Бабиш? И още един въпрос към госпожа Майерчак. Споменахте президентът ни Земан. Знаете, че в Чешката република се срамуваме от нашият президент, който понякога се изказва и действа по начин и в състояние, което не може да бъде определено като трезвено. Но докато той е президент, ще трябва да се примиряваме с този факт, но все пак трябва да сме наясно какво е положението. Интервел, за две минути, заповядайте. Много благодаря, Клод. Благодаря за всичките презентации. Един от вас спомена доклад на Европейския парламент от 2004 година написан от мой съпартиец. А, и там можете да намерите същия дебат, а, който водим и днес. А, а, тогава ставаше въпрос за Берлускони, сега говорим за друга държава просто. А, но може да се види, че действително няма напредък в а, тази посока, понеже проблемите са едни и същи. А, искам няколко въп... да задам няколко въпроса, свързани с а, а, специфичния случай. А, а, след това ще се спра за, на няколко общи точки. В Европейския съюз разглеждаме много а, специфични случаи, не само Чехия и Бабиш. А, въпросът за мен е дали нашите системи могат да се справят с а, този проблем. А, това е труден въпрос, а, защото сега разбираме, че в Чехия има нов закон, господин Бабиш се отеглил и така нататък. А, Въпросът ми е дали има грешка в системата и дали ако има грешка в системата, не трябва да се намери, намеси Европейския съюз. обвиненията, свързани с а, записите, били ли са разследвани а, надлежно? А, споменахте а, доминантната поли, позиция на пазара. А, дали това е достатъчно за подаване на сигнал към Европейската комисия за нарушаване на правилата за конкурентност? Ако се върнем на 2004 година и направим сравнение, можем да прочетем, че Европейската комисия отново е споменала, че няма достатъчно документи. А, дори да липсват а, инструменти, комисията трябва да защитава член 2 а, за свободата и плурализма на медиите. И ще спомена нещо, което Биргит Сипъл спомена. А, ние се опитваме да защитаваме медиите до край, но от друга страна самите медии трябва да имат критичен поглед върху себе си, защото те са важна част от една здрава демокрация. В демокрацията медиите също имат власт. Ако разгледаме медии като Breitbart, Fox News, а, част от медиите в Обединеното кралство не бих казала, че те практикуват а, съвестна журналистика. Така че мисля, че трябва да следим от една страна властите, но трябва да следим и медиите. Много се извинявам за това, че се опитах да ви отнема думата, но а, всички да спазват времето за изказване. Сега давам думата на госпожа Лорисън. Много благодаря. А, самата аз съм професор по медии в а, Естония. Винаги се срамувам, когато мои колеги от новите държави членки казват, че положението в техните държави е такова, защото те са посткомунистически. Аз смятам, че това е защото сме бедни. Естония е бедна държава, посткомунистическа държава, но ние сме начало на списъците за много свобода на медиите. И смятам, че същинският въпрос е каква е медийната култура, която се е развила и колко силно гражданското общество, как то може да излезе в опозиция на домогванията върху медиите. В Естония няма медийни, медийно законодателство. Ние се отказахме от това, защото нашите журналисти се само организират. И това е етика сред журналистите и в държавата. В, казва се, че Чешката република е на 35-то място, но Франция е по-назад. Обединеното кралство и САЩ след тях. Така че грешката не е в Чешката република. Те не са най-лошите. Просто става въпрос за конкретната ситуация в държавата. Така че мисля, че общите правила са много по-важни когато разгледаме аудиовизуалната директива и други директиви. Не смятам, че тя е достатъчно силна по тези въпроси. При мен идват журналисти и те твърдят, че а, а, има изключително голям натиск върху върху медиите от а, онлайн медиите, от Фейсбук, от социалните медии. А, така че а, обществените медии са а, под натиск, имат нужда от подкрепа. А, по времето на комисията Барозо а, медийната политика беше ориентирана към пазара. А, така че демокрацията и културата в медиите не беше защитена. Така че мисля, че трябва да обърнем внимание на това. Проблемът не е а, на Чешката република, на цяла Европа. Председателят. Давам възможност на ораторите да се доизкажат. А, действително, подобна дискусия тече и в Обединеното кралство. Благодаря ви за а, тези смислени съществени изказвания. Нека да се придържам обаче, хай да не са две, да са две минути и половина. Госпожа Сежарова. Дякую, пане председайци. Я витам тари. Благодаря, господин председател. Радвам се да проведем тук такава дискусия и благодаря на колегите за това, че представят своя опит. Мисля, че точно тук с експертите, с професионалистите можем да видим на къде вървим и какво ще се случи на пленарната сесия. Съгласна съм с господин Шетина за, за заплахата за свободата на медиите. Това е заплаха към демокрацията. Трябва да приемем това на сериозно. Това е проблем в Чешката република. Наистина има факти, които показват, че има усилия да се повлияе на медиите на частните медии и а, проблемът не е само свързан с Чешката република. Разбира се, нашият президент, нашите политици, политическите партии, които купуват ежедневниците и други медии, се опитват да оказват политическо влияние. Но разбирам много добре критиката, която се чу тук относно следенето на мас-медиите. Това показва, че в Чешката република имаме един проблем с а, а, липсата на прозрачност а, към медиите и а, липса на, и, на информация в гражданското общество за медиите. А, госпожата, която представя Репортери без граници, тя каза, че Чехия не е най-зле в класацията. Но все пак, а, ние искаме да предприемем мерки. А, е, искам да я попитам как да действаме относно липсата на прозрачност прямо притежанието на медиите. Според мен, най-важното в случая е а, функционирането на обществените медии. И а, Чехия вече направи стъпка напред, но все пак трябва да осигурим повече независимост. Имаме още много работа, има още много проблеми. Благодаря ви за обмена на информация и за становище. Господин Порк. Благодаря. Няма да повтарям онова, което беше описано и споменато. Но мисля, че трябва да се каже какво ще се случи после. Господин Бабич беше освободен от правителството. Беше приета резолюция от чешкото правителство, че в който се казва, че а, господин Бабиш а, е правил зливи изказвания, дискредитиращи негови политически опоненти. А, има също така и анкетна комисия а, от Чешкия парламент, посветена на аудиозаписите като отговор на въпроса, който беше повдигнат тук. Чешката полиция също разследва случая и случаят се разисква на съвета по държавна сигурност три въпроса. Има ли злоупотреба с медиите? Да, но не от страна на правителството, нито от съвета за аудиовизуални медии, а от един отделен човек. Второ, във върховенството на закона и чешкото правителство а, било ли е спазено, те справили се с ситуацията. А, отговорът е да, всичко е било в рамките на конституционния ред. И тъйто има ли а, действително проблем за бъдеще в Чешката република? Въпро... И отговорът е да, Чешките социал-демократи и чешкото общество в момента решават бъдещето след парламентарните избори през октомври. Имаше протести срещу господин Бабиш и това даваше надежда за бъдеще. Мисля, че спазих времето за изказване. Председателят, благодаря. Вие бяхте единственият, който спази времето. Господин Посписил сега има думата. Господин председател, благодаря за дадената дума. Представлявам политическа партия, която е в опозиция на правителството. Така че моята визия за нещата със сигурност ще е повлияна от въпросната ситуация. Смятам, че изслушването, което протича сега и дебата тук са напълно оправдани и актуални. Смятам, че Чешката република има не проблем, в който всъщност правителството влияе на законодателството за медии. Нашите обществени медии са много качествени. Разбира се, не знам какво ще стане за бъдеще, дали няма да има опити да се намесят и там политическите сили, но на този етап няма проблем с обществените медии. Смятам, че проблема в случая е свързан с една единствена личност, олигарх, който концентрира политическа, економическа и медийна власт. В една малка държава това е заплаха за бъдеще. Имаме избори след 3 месеца. Нашата история още не е приключила. И виждаме, министър на финансите напусна правителството, но проучванията на общественото мнение показват, че политическото движение на Андрей Бабиш има най-висок рейтинг. И след три месеца той, си човек може да стане премьер. И тогава ситуацията ще бъде още по-сложна. Смятам, че е важно да ви уведомя. Не можем, разбира се, да повлияем на другите, а, както тук в Европейския парламент, така и директно в държавата ни, но смятам, че законът, който го спира, спира Бабиш да притежава медиите, всъщност е проформа. А, затова той а, просто се прихва, си арте в един фонд и чрез него управлява. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Господин Нидермайер има думата. Искам да благодаря на експертите, които участват в дискусията. Много качествена дискусия. Благодаря на всички. Радвам се, че тази дискусия е организирана тук. Комисията каза в началото, че това е много широка тема, която включва много държави. И ще бъде а, глупаво да се задоволим с това и да кажем, ами всички са засегнати, навсякъде е същото. Не. А, Чешката република в миналото говореше много за економическо и политическо влияние. Но ето, сега виждате новият френски президент и изрази своето становище относно а, Спутник, заедно с а, руския президент. Това е проблем, който познаваме. И факта, че дискутираме, означава, че можем да потърсим решение. Според мен, възможността да намалим риска е възможна само ако консолидираме основните ценности, именно свободата на изказа и правото на, да бъдем информирани. Трябва да а, призовем от, към отговорност от страна на журналистите и по-добри практики, за да се е, премахне този риск. Само така бихме могли да осигурим а, справедлива политическа конкуренция. Това е една безкрайна битка – това е отговори на въпроса дали ще успеем да решим проблема. Смятам, че този проблем ще присъства много дълго. Що се отнася до Чешката република, имаме възможност да се базираме на качествен журнализъм и на гражданско общество, което функционира добре. Това ни дава шансове за победа. Благодаря за дискусията. Вие бъдете възможно кратък. Е, уяжа ми... Е, е, Господин Йорек. а, възможността на медиите да съществуват а, свободно в а, пространството, ако това се ограничи, се унищожава и плурализмът. Имаше подобна ситуация в Польша в последните години. Един такъв медиен магнат беше записан да разговаря с журналист. В този разговор той се беше опитал да го да упражни влияние върху него. Самият аз бях член на една анкетна комисия и от тук нататък започна процес на трансформация, който продължава вече 14 години. След тук говорим за свободата на медиите, но може би трябва да кажем също така, че една колежка на господин Бабиш, госпожа комисарята Юрова, е, е изключително активна в Брюксел, в е, е, центъра на европейската политика. Тя заплаши, че ще бъдат съкратени средства, европейски средства за Польша, ако не се съобразяваме с решението на полското правителство. Това са инструментите за упражняване на влияние върху обществеността и те ограничават демокрацията. но коя е истинската заплаха на демокрацията? Аз мисля, че тя се намира доста по-близо до центъра на властта, а не някъде по периферията в популистичните среди, където ние обикновено предполагаме. Госпожа Юрова наскоро говори с господин Сорос. А, говорихме и за това в парламента. А, две допълнителни изказвания по 30 секунди. А, моля ви да спазвате това време, господин Чесовски и господин Щетина моля ви, това се случва с чехите, защото сте много любезни. А, вие сте като канадци, не искате да вземате думата. Господин Шедовски, 30 секунди. Познамена ти дебате. Исках просто да кажа по повод дискусията, че аз не смятам, че ситуацията е толкова лоша в Чешката република. Спомням си също ситуацията, когато екипът на Марин Люпен дори нападна журналисти и, и бодигардовете ги изхвърлиха навън. Е, смятам, че бихме могли да обсъдим и Франция или Обединеното кралство. Така че това е просто малка забележка, която исках да направя, защото госпожа Марчак говори по темата нека да имаме обективна гледна точка. Благодаря сега, господин Щетина. Благодаря. Говорих повече от две минути преди малко, но нямах време да задам въпрос. И сега искам да го задам към нашите двама експерти от Чехия, журналисти. Говорихме за заплахата върху свободата на изказа в Чешката република. Искам да ви попитам, защо чешките журналисти толерират това? Защо не уведомят обществеността за тази заплаха? Благодаря. Нямаме много време. Така че нека нашите оратори да отговорят. Възможно най-кратко. Можете ли да отговорите а, на същността на дебата, не на всички въпроси по-отделно. Господин Адамонте. Yes, thanks very much. I... Много благодаря. Ще бъда кратък. Ще започна с това, че а, не съм експерт по Берлускони, защото живея твърде дълго в чужбина и в Брюксел. От днешния дебат е, разбирам, е, че няма проблем с демократичната тъкан, така да се каже, в е, Чешката република или в Източна Европа, или пък с функционирането на институциите в тези държави. Има специфичен проблем, който може да е рисков за в бъдеще, а, но има и мерки, които са взети срещу това а, по един а, чудесен начин от страна на чешкото правителство. А, това, например, не се случи в Италия, когато имаше а, конфликт на интереси от, от подобен характер, поне доколкото аз знам. А, опитът а, да твърдим, че имаме ограничен набор от а, инструменти, с които да въздействаме, а, е в а, опозиция на опасностите за демокрацията в Чешката република. А, мога да кажа, че приемаме нещата много сериозно и правим а, всичко в рамките на компетентностите, с които разполагаме. Какво показва наблюдението на плурализма? Показва, че навсякъде в Европа има рискове. Дори в Нидерландия има концентрации на медиите. В Белгия има също много рискове и заплахи за плурализма на медиите нашето изследване. Имаме изследване върху публичния сектор. Препоръчвам ви да го прочетете. Ние продължаваме да наблюдаваме положението. Много благодаря. Сега давам думата на господин Риент за две минути. Благодаря казахме, че законите не могат да решат всяка ситуация. Говоря от името на Министерство на културата и в това отношение бих казал, че ще се постараем да изготвим закони, които да позволят нужните инструменти, да дадат нужните ни инструменти, за да решат проблема, да решим проблема. Едновременно с това се даваме сметка, че трябва да консолидираме позицията на обществените медии и нашите законодателни инициативи в това отношение продължават, ще продължат и за бъдеще. И се базираме също и на документите на а, Европ... една важна европейска организация за медиите, а, която издаде един доклад в високо качество за плурализма на мас-медиите и а, функционирането на обществените медии. Благодаря. Thank you very much. Um, and Mr. Uh, please. Господин Табери. Так, я Ще се опитам да отговоря на няколко въпроса, които бяха отправени към мен, а именно въпросът за Владимир Железни, който всъщност може би е първият пример за опит да се използват медиите за политическо влияние на времето той а, владееше телевизия нова а, и то по доста так, подозрителен начин. А, не знам дали сме се справили с ситуацията, защото а, тогава на времето все пак го считаха за риск. Но сега ситуацията се промени защото голяма част от медиите всъщност са собственост на политици. Ситуацията не е същата. На времето беше доказано, че обществото може да се справи с такъв проблем. Сега обаче не сме сигурни. Друг въпрос от, относно Бабиш. А, има ли доминантна позиция той? Не, не бих казал. Не съм напълно експерт, но а, ще, но се опитах да го кажа в а, първото си изказване. Смятам, че критичният момент ще бъде, ако някой се опита да а, а, предприеме атака срещу обществените медии, както се случи с, с Берлускони. Тогава обществото наистина става много уязвимо. Напълно съм съгласен с забележките за случващо се след Втората световна война. А ако обществото не може да прилага ценностите, законите сами по себе си не могат да направят чудеса. Аз съм убеден, че Чешката, че в Чешката република ние продължаваме нашия, нашата битка, продължаваме дискусиите. Понякога има проблеми, понякога ситуацията е трудна. Това е ясно. Но смятам, че най-доброто решение е да продължим да дискутираме с обществеността, вместо просто да определяме правила, които винаги могат да бъдат заобиколени. Ще се спра до тук, за да не надвишавам времето. Господин Черни, дай ми покуси. Много ви благодаря. Ще се опитам да обобщя. Познаваме се с господин Щетина от повече от 20 години. Били сме колеги в а, вестника Лидови новини. Как реагират журналистите в Чехия? Аз представлявам профсъюза на журналистите в страната и мога само да кажа, че събитията се развиват доста бързо от известно време насам. Отстъпването в длъжност на президента насам нещата се промениха сериозно. Както си спомняте, в, в, в речта си пристъпването на длъжност. Той отдели над една трета от речта си всъщност в, в обиди към журналистите, които обвини, че са престъпници. Аз изпратих официално писмо за, в, в протест но така и не съм получил отговор към момента, така че да, ние се опитваме да направим нещо, но към момента не постигаме особено добри резултати. Има и още един проблем, който спомена господин Табери. В случай, че има посегателство над обществените медии, смятам, че реакцията на обществото ще бъде много по-силна. Към момента обаче сме в период на очакване и някои журналисти ми напомнят на жаби, които чакат в езеро, а, където температурата непрестанно се повишава и се надявам те да не се сварят там. Благодаря ви. Последна думата има Жили Майерзак. Да, вярно, че днес го обсъждаме положението в Чешката република, но както споменаха немалко от изказалите се, Плурализмът на медиите е поставен под заплаха въди за държавите членки. Вярно е, че нито Франция, нито Обединеното кралство не могат да служат за пример. Но това не е причина да не обсъждаме темата. Напротив, това е още една причина да се опитаме да разберем защо олигарсите в Европейския съюз, но и на световно равнище, в все по-голяма степен си присвояват медиите. РСФ публикува миналият извин... Репортери без граници публикува миналата година доклад под заглавието Олигарсите си купуват медии. И в това отношение съм съгласна, че медиите също трябва да бъдат по-критични сами към себе си, както казаше и госпожа Интвелт. Скорошните събития и това заграбване от страна на олигарсите на големи медийни групи водят до купуване и подаване на журналисти, до съкръщаване на журналисти. Все по-малко остават всъщност добрите професионалисти и съм съгласна с твърдението, че има заплаха за качествената журналистика. Но ми се струва, че това явление е свързано и с а, промяната в собствеността на медиите. Т.е. от журналистите се очаква да произведат все повече и повече с все по-малко средства. Затова и споменаха книгата Спасете медиите. Знам, че беше публикувана и статия на английски, мога да ви изпратя, ако искате. В, в, в тази публикация споменава нуждата да, да се обмислят нови модели, бизнес модели за медиите. Um, Много благодаря, колеги. Преди да си тръгнете, ще кажа, че темата ще бъде обсъдена на 1 юни в пленарна зала. Много благодаря за участието на всички наши гости, които помогнаха да осъществим този дебат. Както много а, колеги знаят, а, нашата отговорност е доста сериозна, а, когато говорим за свободата и демокрацията а, и особено голяма, когато говорим за една единствена държава. А, така че темата е трудна сама по себе си. А, искам да кажа, че членовете на комисия Либе много съвестно и с много усещане за такт говориха за тази тема. Благодаря специално за чудесната дисциплина на нашите чешки колеги и оратори. Надявам се че а, за всички този дебат е бил толкова успешен и полезен. А, както казах, ще обсъждаме тази тема а, следващия в, в четвъртък. Много благодаря на всички, които участваха в този дебат. Благодаря още веднъж и на нашите гости, които предоставиха цялата тази информация, с която работихме днес. Ще продължим този дебат в пленарна зала. Благодаря ви.